Buenas tardes. Vamos a empezar con la sesión. Добър ден. Ще ви предоставя няколко минути, за да вземете местата си. И сега ще проведем бързо изслушване на тема Европейска младежка проява. През май миналата година беше организирана Европейската младежна проява, на която участваха няколко хиляди младежи, за да обсъдят европейската политика. В рамките на няколко дни бяха събрани чудесни идеи и бюрото реши да се проведе дискусия между комисията и участниците. Сред нас са трима млади европейци, които ще представят своите идеи от името на своите колеги Мирослав Сванев от Холагия, Майкъл Майер от Австрия и представител на Дания. Има информация за тях в вашата папка с материали. Заседанието беше обявено в мрежата и много от участниците в младежката проява ни следят по интернет, може да ни следите и по Twitter, разбира се, и по интернет на живо. Защо се нарича бързо изслушване? Акцента е върху младежите и техните идеи. Ето защо бих ви помолил да отправите първоначалните си коментари и отговори, да бъдете кратки, да говорите по същество, не повече от минута и половина, за да могат максимален брой да се участвали. След това ще изслушаме от младите участници и след това депутати за въпроси и след това пак към младите участници. Ще чуем общо 6 идеи. Моля, би, моля ви, спазвайте ограничението във времето. Рядко се случва, но ако се съобразим с ограничението във времето, ще успеем да се справим. Сега общата политика за отбрана. Мирослав има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички членове на парламентарната комисия за мен е чест да мога да представя идеите. По време на проявата в Страсбург имаше интересен дебат. Бяха представени множество интересни идеи, някои от вас ще представя тук. Е, гражданите на Европа искат демокрация и свобода, искаме да защитаваме своите ценности не искаме обща армия, но искаме съюз на европейските армии ясно военно сътрудничество. Предлагам да се, увеличи, да се увеличат разходите за отбрана и да се е, осигури финансово обезпечаване на е, отбранителния съюз. Ако в Европейския съюз е, разходите за отбрана са 1% от БВП. Бюджетът е винаги най-ясният показател за нивото на амбиция. Държавите членки днес разчитат на военно сътрудничество извън рамките на европейското сътрудничество. Сътрудничество не обхваща всички държави членки и то не акцентира изцяло върху интересите на държавите членки. Имам предвид европейския интерес. Според мен, да създаде Европейски военен алианс, като бюджетът се увеличава с 1% всяка година и да стига до 5%. Всяка държава членка трябва да отдели част от своя военен потенциал за мисиите. Ръководството ще се раз, да се разработи от Върховния представител за външна политика. В крайна сметка ние носим много отговорности. Една от тях е да защитаваме своите ценности, това число и в областта на отбраната. Благодаря ви и съм благодарен за тази възможност да изразя своят, своите идеи. Благодаря, Мирослав. Благодаря, че спази ограничението във времето. Втората идея е много актуална. Нещо, и това е нещо, което обсъдихме днес. Русия и Украина. Медин Мехмуд. Благодаря. Тази тема беше трудна като предмет на декларация, тъй като не беше обсъдена на младежката проява. Моето предложение, когато говорим за Русия и Украина, да започнем с отказ от нагласата на студената война, която до някъде провокира Русия. Когато дойдат посетители на Европейския парламент в Дания и ние попитахме какво да предприемем към Русия и Украина, отговорът беше ще попитаме Съединените щати. Мисля, че не би трябвало да от да се допитваме до Съединените щати. Европа е тази, която трябва сама да реши какво да прави. Не би трябвало да питаме Америка или президента Обама а, за това какво да правим. Това не ни обединява като Европа, не ни дава възможност да излезем с единно становище. По-конкретно трябва да поемем сами отговорността и да и разработим един общ идеал, първата стъпка да бъде с продължаване на санкциите. Те дават резултат, тъй като вредят на економиката. Второ, да се окаже финансова и техническа подкрепа за Украина в съответствие с споразумението за асоцииране. Разликата е, че Европа сама ще реши какво да прави, ще бъде единна, а няма да съобразява с мнението на външна сила. Благодаря, каза председателят. Сега преминаваме към третата идея, която е свързана с втората идея политиката за съседство. Благодаря за поканата. За нас е чест и удоволствие да е, се изкаже от е, името на 6000 участници в, младеж, в Европейската младежка проява. Много е хубаво, че темите, които обсъждаме, се е, чуват от депутатите, членуващи в тази парламентарна комисия. Европейският съюз е един от най-големите многонационални съюзи в света, което е много привлекателна идея за много европейски страни. Балканите, например, преговорите с Турция, Молдова. Разширяването трябва да се развива внимателно, да се. Когато се говори, когато се водят преговори с Турция, трябва винаги да има връзка с правата на човека, корупцията. Това въжи не само за Турция, но за всички нови държави членки. Ако решите, ако решите да не приемате други страни, не ги забравяйте. Молдова, например, там хората се надяват да се присъединят към Европа. Така че Европейския съюз трябва да използва политическата си економическа власт да подобри положението в цяла Европа, не само в държавите членки, но и в съседните страни. Това включва, разбира се, и Украина, където бушува криза. Така че да не забравяме за това. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега преминаваме към дебата. Госпожа Гомес. Много се радвам, че задавате този въпрос, защото сега след терористичните атентати в Париж – този въпрос е още по-актуален за европейските граждани. Надявам се, че е актуален за правителствата, защото те не направиха това, което трябва. А това вече беше казано в Европейската стратегия за сигурност, а именно съвместни, координирани действия, съгласуваност в сигурността и отбраната. Госпожа Могерини преди няколко дни в отговор на парижките атентати каза, че сега гражданите между външната и вътрешната сигурност са размити. Заплахите, които са свързани с борбата срещу тероризма, са много актуални. 3000 европейци се борят на страната на ИЗИС и европейските правителства трябва да се запитат защо. Защо се радикализират тези младежи? Защо не виждат възможности и цел в живота. Всичко това и, е, и има отношение към сигурността и отбраната. Аз членувам в подкомисията по сигурност и отбрана, защото смятам, че трябва да направим повече, че заплахите свързани с тероризма и други се нуждаят от военна сила, съвместни действия. Трябва да получаваме повече срещу разходите за сигурност и отбрана при това при, в съответствие с един доста тесногръд национален подход. Трябва да работим заедно в областта на разузнаването. Въоръжените сили трябва да бъдат подготвени и съоръжени обезпечени, така че да могат да участват в операции в Европа или в други части на света. Либия, е много, Либия и Ирак са много красноречиви случаи. Благодаря, госпожо Гомеш. Господин Ван Орден. Благодаря, е, господин председател. Сега първия въпрос на Мирослав. Аз съм е, дълбоко несъгласен с е, представената идея. Госпожа Гомес не е очудващо, че изрази подкрепа за нея. Надявам се, че младите хора, които представлявате, ще са готови да се присъединят към въоръжените сили на Словакия и в други страни. Искаме повече младежи да се включат във въоръжените сили. Бих искал да има такъв ангажимент. Разбира се, всички ние искаме мир и мира трябва да се защитава. Имаме нужда от силни въоръжени сили. Това означава силни национални въоръжени сили вече има Европейски военен съюз. Това е НАТО. Предимството му е, че Съединените щати му придават тежест но в крайна сметка това е Европейски алианс. Няма, ня, няма данни, че е, европейска държава е, ще се съгласи да увеличи военните разходи. Е, и не е решение да кажем, че ако обединим разходите, резултата ще е по-голям. Сумата на частите не е по-голяма от общото цяло само две държави достига до основните насоки за 2% от БВП военни разходи. Така че не смятам, че в тези трудни и опасни времена е полезно да допускаме да се отклоняваме като да отклоняваме вниманието си, като създаваме някакви нови въоръжени сили. Нека да се съсредоточим върху НАТО и неговата ефективност. Благодаря, господин Аустревичо. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да изразя своята благодарност за участието на представители на Европейската младежка проява. Оценявам изказването на, на госпожа Мехмут от Дания. Тя изрази своята гледна точка много ясно. Нека да коментирам някои идеи. Мисля, че Дания по време на Следната война беше, беше на границата и тя е запозната с проблемите свързани с това да си е на границата между изтока и запада и авторитаризма. Европа и Запада като цяло са най-големите победители от студената война. Ние не сме за, за нова студена война и е напълно погрешно посланието, което чуваме от руски представители, които казват, че ние сме започнали тази война и сме подтикнали а, и сме настроили Украина срещу Русия. Бих цитирал своя колега, който се изказа преди мен за това, че Европа и САЩ са страни, които мислят по подобен начин. Имаме общи ценности и принципите, защитаваме свободното общество защаваме демокрацията и правата на човека. Ето защо не би трябвало да гледаме на участието на Съединените щати като нещо външно. Всъщност ние сме съюзници в НАТО и Съединените щати и тяхното участие по никакъв начин не противоречат на европейската политика. Не съм съгласен с някои от вашите идеи и се надявам, че ще имаме и допълнителни възможности да водим дискусия. Сега дойде е време да проведем дебат и Мирослав е, има една минута за изказване. Yes, uh, е, we... Благодаря за коментарите. Да, имаме професионална армия. Не става дума за повече войници, става дума за повече сътрудничество. Не съм съгласен, че НАТО е Европейски военен алианс. В Алианса ние имаме нужда от алианс между европейци за европейците. Госпожа Мехмуд за една минута. Благодаря за коментарите за Русия и Украина. Не съм в несъгласие с това, че европейските и американски ценности не са съзвучни. Това, което искам да кажа, че ако непрекъснато гледаме какво правят Съединените щати, не можем да изградим европейска идентичност. Първата реакция при събитията в Украина е да чакаме реакцията на САЩ, вместо да обмисляме своята реакция. Фактът, че имаме подобни ценности и принципи не означава, че трябва да чакаме да чуем тяхното мнение. Не непременно Европа или Западът, които започнаха риториката на студената война, но при всички случаи има такава нагласа, коя, за да излезем от тази нагласа, Европа трябва да има свое мнение. Трябва да се формулират собствените интереси и да се работи с Съединените щати, когато това е необходимо. Благодаря. Господин Майер има думата. Не мога да не се съглася с своите колеги. Съгласен съм и с това, че е, ценностите като демокрация, свобода, свобода на медиите трябва да същитават като европейски ценности и ние трябва да изнасяме демокрация било по економически път, било да те да се защитават, когато е необходимо с военни средства. Съгласен съм напълно с идеите на колегите и много бих искал дискусията да продължи. Разбира се, времето тук е ограничено и много, ще се, много бих се радвал, ако тази дискусия продължи. Благодаря. Сега преминаваме към втория кръг, същия формат – ще имате две минути да представите своите идеи по въпроси, които са много актуални. Права на човека, тероризъм и Европейския съюз като глобален участник. Най-напред господин Ханос, чакаме изложението ви за правата на човека. it was really popular topic during the благодаря. Правата на човека, правата на човека на ниво Европейския съюз бяха наистина популярна тема по време на Европейската младежка проява. Бяха обсъдени редица свързани теми, от които избрах една има основополагаща система за защита на правата на човека в Европа и извън нея. Но вместо да се прилага тя, се водят бюрократични битки между Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека. Европа същевременно е символ на демокрацията и отстоява стрикното спазване на правата на човека. Затова тя трябва да поеме и водеща роля в тази област каква е моята идея. Нека се създаде съвместен комитет с представители на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека който да излезе с предложение за рекодифициране съвместно с Европейския съюз и съвета на Европа. Ще трябва също така да се приеме единна харта за правата на човека, която да въжи и за двете институции. Особено е важно идеята да придобие популярности сред младежта. Отговорността на Европа се простира отвъд регионалната политика. Европа се нуждае от помощта на обикновените граждани. Новосъздаденият комитет ще трябва да се консултира с гражданското общество, както и с водещи експерти от държавите членки. Той следва да бъде финансиран от съвета на Европа и Европейския съюз. Това е моята идея. С удоволствие ще чуя вашите коментари. Благодаря ви, казва председателят по темата за тероризма госпожа Мадеха Мехмут. Благодаря. Още една много трудна тема. Много е трудно човек да се изкаже по нея в рамките на две минути. За да предприеме Европейския съюз действия в отговор на терористични актове извън своя територия, предлагам да се създаде обща европейска армия, която да подпомага европейските миротворчески и мироопазващи мисии по света. Нека тези мисии бъдат подпомагани от новосъздадената обща европейска армия. Тези две структури ще представляват сила за намеса, която да предоставя помощ на пострадалите от тероризъм и да извършва нападения срещу терористични лагери. Така Европа ще може да действа по-обединено и да поеме общата си съдба в свои ръце. Благодаря, казва председателят. Това бе още една интересна тема. Господин Майер за ролята на Европейския съюз на световната сцена. Последната тема, която ще обсъдим днес е Европейският съюз на световната сцена. Всички обсъдени днес идеи и всички направени коментари се свеждат до един основен въпрос, а именно Способен ли е Европейският съюз да прояви сила, да застане на единна позиция? Или е разпокъсан на 28 държави членки? Понякога е много трудно да се сформира обща позиция, именно защото има 28 държави членки. Трябва да се вземат предвид и други позиции, като тази на Китай, на САЩ. По-скоро се чуват техните гласове, но не гласът на Европейския съюз. От Европейския съюз се чува гласът на отделни държави, като например Германия или Франция. За да говори Европейския съюз с един глас, ще трябва някои правомощия да се вменят на Европейския съюз, да бъдат сдадени от държавите членки. Това е един процес, който ще отнеме още доста време. Има някои области, като политиката в областта на добросъседство, политиката в областта на отбраната, които изискват по-задълбочена интеграция. Нека гарантираме такава, нека създадем един силен Европейски съюз, който да може да застава на обща позиция. Благодаря. Сега думата имат колегите депутати. Госпожа Луначек. Първо, нека благодаря на участниците в дискусията. Вашето участие за нас е чудесна възможност да се запознаем с вашите виждания, но времето ни е ограничено, за това ще се спра само върху два ваши коментара. Господин Хайнош, вие заявихте, че Съдът на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека трябва да се слеят. През декември 2014 Европейският съд постанови решение, в което ясно заяви, че има пречки пред присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция по правата на човека. Би било добре, според мен и според други колеги, тези две структури да се слеят, тъй като в момента по европейски решения не може да бъде сезиран Европейския съд по правата на човек. Показаното от господин Майер в първия кръг на разискванията във връзка с перспективата за разширяване. Много е важно, според мен, че казахте, че трябва да продължи процесът на разширяването. Непосредствено след дискусията с вас ще проведем разисквания за Турция. Трябва да отворим преговорни глави 23 и 24, тъй като те засягат свободата на словото, върховенството на закона и свободата на медиите. Говорихте за по-задълбочената интеграция. Това е област, в която е много силна позицията на съвета. Той поставя пречки пред до развиването на европейското законодателство. Да, държавите членки трябва да имат по-малко правомощия, например в областта на сигурността и отбраната. Тук повече правомощия трябва да бъдат вменени на Европейския съюз. Председателят благодаря. Голям е интересът към тези дебати. Можем да проявим гъвкавост, но моля да се вмествате в рамките на една минута. Господин Ламсторф, благодаря господин председател. Внимателно следих разискванията. Ще се опитам да съм кратък. По първата тема за Съда на Европейския съюз, Европейския съд по правата на човека и присъединяването на съюза към Европейската конвенция по правата на човека. Да, процесът е в застой, бихме искали той да протича по-бързо. Но като проблемът с правата на човека в трети страни е, както казваме ние в Германия, един вид луксозен проблем. Ние се вълнуваме по-скоро за правата на човека тук в Европейския съюз, но има проблеми в трети страни, които са много по-сериозни и по които трябва да работим първо. Заместник председателят на парламента, който отговаря за правата на човека. В качеството си на такъв съм съгласен с това, че Европейският съюз трябва да поеме водеща роля в тази област, но трябва да бъдем последователни във връзка с свободата на медиите, третирането на лишените от свобода и много други, тъй като редица трети страни гледат на нас като на истинска сила в тази област. И наистина ние можем да упражняваме така наречената мека власт, ако наистина поемем водеща роля по отношение на правата на човека. Председателят, може ли да приключите? Ще бъда съвсем кратък. Нека не се съсредоточаваме толкова много върху въоръжените сили. Не там е проблемът. Разузнавателните служби разполагат с важна информация, която трябва да бъде споделяна. След нападението срещу редакцията на Шарли Ебдо, всички министри на външните работи гръмко призовават за обмен на разузнавателна информация, но трябва да бъде по установено по-добро сътрудничество. Там трябва да има по-голям напредък. Господин много се радвам. I giovani europei da una prospettiva giovane e ve lo dice qualcuno che non ha molto много се радвам, че говорим по европейска тематика с младежи. Не съм напълно съгласен с всичко казано тук. Не съм съгласен и с много отказаното от колегите. Има някои въпроси, които са много важни. Е, какво ни прави европейци? Това е въпрос, който трябва непрекъснато да си задаваме, особено когато се говори сигурност и отбрана. Не става дума само за инструменти, защото според мен военната координация в, на Европа може да се засили, може да се осигури инструментариум без НАТО. Но много важен стълб на Европа – следва да бъде допълнен с много други. Що се отнася до крайно, имам само едно предложение. Дебатът може да бъде много дълъг. Винаги трябва да проявявате любопитство, да навлизате в детайлите и дори да успорвате онова, което се казва ей така трябва да имате собствено мнение, що се отнася до правата на човека, тема, която ми е много близка. Мисля, че всички тук са убедени в това, че Европейския съюз трябва да бъде шампион в областта на правата на човека. Въпросът е как? Инструментите, които следва да използваме, за да постигнем целта Как да стане това? като направим търговските си взаимоотношения съзвучни с принципите, които отстояваме. И що се отнася до тероризма, председателят прекъсва оратора. Госпожа Гамес, аз още в самото начало казах, че младите хора са много добър пример за всичко това, което говорим. Ние искаме в Европа да се защитават правата на човека, но и при тях има някои противоречия. Така че не мога да кажа, че сме перфектни тук. И сега наистина един а, важен въпрос или по-скоро едно действие в отговор на тероризма. А, ние не трябва да мислим по същия начин като вас. Вие искате да, разшири, да разрушите демократията демокрацията и правата на човека при нас. Ние не искаме да върнем обратно основните права, защото Because, uh, also we see xenophobic, Islamophobic, and... Виждаме ксенофобски, исламофобски движения в Европа, настроения срещу мигрантите, все едно, че те имат нещо с тероризма. Това е погрешно и когато говорим за uh, е, корпуса на мира знам какво имате предвид. Ние нямаме такова, имаме хуманитарна е, дейност. Кога ще има европейска армия, надявам се това да стане. И тогава тя ще трябва да бъде и мироопазваща армия. Това е армия, която защитава мира, върховенството на закона и правата на човека. Напълно съм съгласен, че сега имаме нужда от по-добър, по-добър обмен на разузнавателна информация. И това е задължително, за да се борим срещу тероризма. Стигаме към края на списъка господин Конмика. Благодаря, господин председател. Когато Германия е била разделена на няколко стотици държави, това беше а, много мирен район. Когато беше обединена, избухнаха две световни войни. А, щастливи сме се, че Европейския съюз е толкова слаб и няма своя армия. Благодаря. Господин Ван Орден има думата. да продължа на идея на младежите. Разбира се, всички ние сме за истински права на човека. Нека да ви предложа обаче, може би е, понятието права на човека е станало толкова, е, толкова широко, че с него започват да злоупотребяват терористите. Един от вас каза, че може би трябва да имаме ясни, силни права на човека. От друга страна, да настояваме за европейска интеграция. Не знам как да се съчетаят тези две идеи. Мирослав има думата за една минута. Благодаря за всички коментари. Правата на човека с един от най-важните въпроси за участие в младежката в европейската младежка проява. Нека гражданите да разберат какви права имате. Нека да разберат системата на правата на човека. Оценявам вашите коментари и идеи и се надявам, че следващата година ще можем да се срещнем и да разговаряме. Госпожа Мехмут. Благодаря, госпожо Гомеш. Благодаря за коментарите по моите предложения. Напълно съм съгласна с вас. Да, това трябва да бъде армия за мир. Често хората казват, имаме армия, която се намесва, за да осигури мир с нея може да се злоупотреби. Да, ние направихме такава интервенция в името на мира. Как можем да се отделим от други страни, които също изпращат армия, за да създадат мир? Като кажем, че това е европейска армия, а не мисия, ръководена от друга страна, която ние подкрепяме. Това може да стане като се обедини хуманитарната помощ с предоставен с, с намеса тогава, когато тя е необходима, за да се гарантира мира. И господин Майер накрая. Съвсем накратко ще отговоря на депутата, който вижда несъответствие между правата на човека и интеграцията. Ще бъда малко провокативен. Не съм сигурен дали сте ме слушали внимателно. Аз казах, че, европейск... че разширяването на Европейския съюз може да се обсъжда само когато никога, винаги отчитаме правата на свободата на медиите, свободата на изразяването, правата на човека. Тоест, за да бъде приета една страна, тя трябва да спазва тези правила. Не виждам никакво несъответствие тук. Да не забравяме, че както споменах, много депутати, много страни в Европа гледат на Европа като на цел, към която се стремят. Те искат да се присъединят към Европа. Е, една от причините е, че Европа е номер едно в областта на правата на човека. Европа е, е тази, която трябва да помогне на страните да се борят е, за правата на човека си и да се преборят с корупцията. Благодаря. Muchas gracias a nuestros tres jóvenes invitados por haber participado, también por su capacidad. Благодаря на нашите млади гости за тяхното участие, за конкретните формулировки, които те ни предложиха. За съжаление не разполагаме с повече време за дискусия. Благодаря на участниците не само тук в залата, а и на тези, които следят дискусията ни по Туитър. Мога да ви уверя, че вратите на Европейския парламент винаги са отворени за вас. Vamos a continuar, que se nos ha echado un poco el tiempo encima, con el informe de evolución del año 2000. Разполагаме с малко време. Сега преминаваме към а, доклада за напредъка на Турция 2014 година. Това е доклад на комисията. Ние сега ще обсъдим проекта за резолюция във връзка с този доклад за напредъка на Турция. Преди да дам думата на докладчика, на госпожа Пири, искам да припомня, че Срокът за внасяне на изменения е 27 януари до 18 часа. Сега давам думата на докладчика за 5 минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, обсъждаме годишния доклад на Европейския парламент за напредъка на Турция, само седмица след като приехме резолюция, в която единно осъдихме неодавнашните събития, засягащи свободата на медиите в страната без спрян достъпът до страници в интернет на вестник Кумхуриет за това, че тя отпечата карикатури от изданието Шарли Ебдо. През изминалите години бяхме все по-загрижени във връзка с основополагащи ценности на Европейския съюз, които са и в основата на преговорите между Европейския съюз и Турция. Става дума за върховенството на закона, основните права и правата на човека. Турските граждани трябва да имат право на мирни демонстрации, право мирно да изразяват мнението си. Трябва да се гарантира и равнопоставеност между половете. Има и най-вече усилията на турското правителство да намери решение на кюртския проблем чрез започване на разговори с ПКК. Конституционната система също демонстрира своята устойчивост. Това доказателство за това бяха някои решения на Турския конституционен съд. Но като цяло положението във връзка с демократичните реформи не е добро, най-вече в сравнение с изминалите години. В доклада давам изрази на своята загриженост във връзка с високата политическа поляризация в Турция. Ще трябва да се гарантира по-активно сътрудничество между Европейския съюз и Турция по редица въпроси. Вече е установено стратегическо партньорство в областта на економиката и енергетиката. Трябва по- да има по-активно сътрудничество в борбата срещу тероризма, обаче, както изтъкна вчера и министърът на външните работи. Европейският съюз и Турция са стратегически партньори. Когато става дума за стратегически партньор, ние не можем просто да изолираме страната. Трябва да проявим по-голяма ангажираност. Турция е страна с статут на кандидат. Тоест имаме повече инструменти, с които можем да повишим ангажираността си в сравнение с страните съседни на Европейския съюз. Призовавам да се възползваме от всички тези инструменти, за да проявим ангажираност, за да дадем на Турция възможност да покаже, че наистина има готовност за провеждането на демократични реформи. Благодаря на моята предшественичка за чудесната работа. Ще продължим да призоваваме за отварянето на глави 23 и 24, тъй като реформирането на съдебната власт на областта на правата на човека, на правосъдието и сигурността са необходими. Така ще гарантираме и напредък на Турция към установяването на европейски правила и ценности. Друга възможност за положително въздействие върху Турция е използването на финансиране от инструмента за предприсъединителна помощ за финансирането на неправителствени организации в областта на свободата на медиите. Ще трябва да се възползваме и от Митническия съюз. Политическият диалог ще трябва да бъде допълнен от редовен структуриран диалог по економически въпроси, в това число и по търговски отношения с трети страни. Ще трябва да се предоставя помощ на Турция, за да може тя да подпомага сирийските бежанци на своя територия. Турция от своя страна също има възможности да покаже, че проявява реална готовност за демократични реформи. Процесът на конституционна реформа е една такава възможност. Например, изменената конституция трябва да се основава на широк консенсус между политическите партии и на ниво общественост. Правителството трябва да създаде и структуриран механизъм за допитване до гражданското общество като част от законодателната работа. Ще трябва да се изготвят и критерии по трите глави, които не са блокирани от страна на Европейския съюз. Турция все още не е изпълнила онова, което е закрепено в споразумението за асоцииране с Европейския съюз и протокола към него. Това хвърля сянка върху процеса на присъединяване. Надявам се, че преговорите, които се водят в Кипър под егидата на ООН, скоро ще постигнат успех. Ние винаги сме се обявявали за решаването на кипърския въпрос чрез намиране на решение, което е приемливо и за двете страни. В съзвучие с предишната позиция на парламента се възползвам от компромиса постигнат тук във връзка с процеса на присъединяване. Преговорите за присъединяване започнаха през октомври 2005 година. Те са отправната точка за един дългосрочен, открит процес, който се основава на строги условия и готовност за реформа. Ако се придържаме към тази позиция, мисля, че ще можем да продължим разискванията за съдържанието на преговорите за присъединяване. Колеги, нека при дебатите се съсредоточим върху това как да дадем нов тласък на взаимодействието си с Турция, тъй като жени с неодавнашните, във връзка с неодавнашните събития в страната. Наистина настояваме за това Турция да продължи по пътя на демократичните реформи. Нека Европейският съюз изиграе водеща роля в това отношение. Muchas gracias, señora Piri. Ahora, siguiendo el protocolo, tenemos, les vamos a dar la palabra a los ponentes, a los shadows. Благодаря. Съгласно обичайната процедура, имаме възможност сега да изслушаме докладчите с сянка госпожа Замер. Благодаря. Първо, искам да благодаря на докладчика за работата, която е извършила при изготвянето на този документ. Тази работа никога не е лесна. Резолюцията на Турция за парламента, наистина това не е нещо лесно, обаче е, ще стане още по-трудно, когато бъдат внесени измененията. Аз искам да добавя, че трябва да прочета още два пъти вашата проекторезолюция. Имам известни проблеми с е, четенето на този документ защото някои точки, които са важни за нас, се появяват на много места, в, на различни места, по различни моменти. При мен документите не са много добре сортирани, моите материали имам предвид. Все пак ще направя някои бележки. Правилно е и това трябва да се запише от нас, че в Турция трябва да се направят още много неща. На някои места обаче аз е, бих си пожелала малко по-ясни думи. Може би ще успеем да постигнем по-ясен изказ в през миналата седмица ние работихме много добре по резолюцията с е, докладчиците от другите политически групи. Аз мисля, че в този дух бихме и би трябвало да продължим да работим по-нататък, както при други резолюции. При миналата резолюция ние успяхме да бъдем по-ясни в изказа си и затова смятам, че трябва съвсем спокойно да се цитират някои неща от тази последна резолюция, предпоследна имам предвид е, по отношение на свободата на медиите. Е, не да се прави препратка, защото просто е, може би е, читателят няма да се върне към е, предишната резолюция. По-добре е да се цитират направо части от нея, защото ситуацията не се е променила. Аз установявам, че предния ден преди приемането на а, тази резолюция имаше блокиране на интернет в Турция и а, ми се струва наистина ужасно, когато а, президентът на Турция говори съвсем други неща в Париж по отношение на свободата на медиите. По отношение на свободата на медиите ние не искаме лицето на Янус, а искаме да видим истинското лице на Турция. Не е възможно съвсем официално един ден да се твърди едно, на другия ден точно обратното. Може би е, ще трябва да намерим подходяща формулировка за това явление, защото за мен то е много странно, а именно, че мненията се менят всеки ден е, на 180 градуса в Турция. Така не може да се сътрудничи и не може да се говори за надежно сътрудничество. Това, което ме шокира, мисля, че това трябва да бъде споменато още веднъж, е, че министър-председателят на Турция при посещението си в Германия прехвърли вината за атентатите в Париж на е, държавите от Европейския съюз и това вече е наистина крайност. Освен това, е, определени политици в Турция правят изявления, че няма ислямски терор в е, този смисъл, има терор, но той не е исламистки и е, точно тези неща трябва да бъдат включени. Мисля, че е, сега се открива възможност за това. Е, господин председател, позволете ми да довърша. Ние винаги сме правили това през последните резолюции и е, ще трябва да запазим тези думи, които сме употребили там и в тази резолюция. Председателят прекъсва ораторката. Господин Ван Орден. Well, thank you very much. Благодаря, господин председател. Докладът е интересен. В него има много познати елементи, които май се повтарят всеки път, когато пишем доклад за Турция. Европейският парламент не би трябвало да бъде гласът на несъгласни елементи, а гласът на е, силно светско управление на Турция, онова, което зачита правата на човека и политическата свобода. Разбира се, през последните месеци има тревоги за това, че някои от тези свободи като че ли се размиват. Има притеснение за това, че Турция има малко двусмислено отношение към подхода към ИСИС и използването на въздушните бази за операции срещу ИСИС. И не толкова е, стриктно следи за терористичните е, за терористите и преминаването им е, към Турция. Също така граничният режим е, и граничния контрол между Европейския съюз и Турция. През последните години 100 000 незаконни иммигранти от Турция влязоха в Турция и други части на Европейския съюз. Първоначално. Аз мисля, че това е проблематично в момент, в който стотици хиляди, ако не милиони бежанци от Сирия са в Турция и не е трудно придвижването от Турция в е, държави членки на Европейски съюз. Това е тревожно и проблематично и трябва да се положат допълнителни усилия за решаване на този проблем. По Кипър. Не само Турция трябва да подкрепя активно е, стъпките към обединение. Гърция също трябва да положи усилия. Няма смисъл да повтаряме за протокола от Анкара. Той не се прилага просто защото Европейския съюз не спазва собствените си ангажименти да сложи край на изолацията на Северен Кипър. По енергийните въпроси те са важни и стават все по-важни, но стават и източник на напрежение и не можем да не се заинтересуваме и за това нека да призовем за отваряне на глава енергетика. По време на преговорите има толкова много аспекти на този въпрос. Има някои много познати елементи в този доклад. Има редица акценти и важни елементи, които в момента не са обхванати. Господин Ламсдорф има думата. Хубаво е, че предприехме компромисната формула. Въпросите са по-проблематични в сравнение с последните 10 години. Водим. Хубаво е да поведем дискусия за това дали трябва въобще да продължаваме преговорите за либералите, на зависимостта на съдебната система, на медиите, на съдебните разследвания, третата власт на управлението. Това са въпроси в които са в основата на нашето ДНК. Езикът, който току-що използвахте, ние трябва да дадем на Турция възможност да прояви истински ангажимент към демократичната реформа за плуралистично и толерантно общество. Ми това е формулировката, която използваме, която сме използвали е, по различни поводи и Турция пак няма да прояви този ангажимент. Трябва да сме абсолютно сигурни в това, защото по тези много централни въпроси, които са, че елемент от копенхагенските критерии, не виждаме нищо. Так му конкретното нещата се влушават. Министър-председателя на Турция казва в лицето на Европейския съюз не ни пука какво мислите. Вие не, не разбирате какво става в страната ни. Толкова. Ето това е езикът, който те използват. И в този доклад не бива да подхождаме по-старому. Започва десетата година от преговорите. Не виждам много хора в тази зала, които смятат, че през следващите 5-10 години Турция ще се присъедини. Към какво трябва да се стремим? Има толкова много въпроси, по които можем да се средоточим да, по които, защото те са предмет на конструктивно сътрудничество. Нека да поставим акцент върху тях. Да не придаваме толкова много тежест на процеса на разширяване, той е отровен. Турците основателно са притеснени от процеса. Французите казват, е, ние без друго никога няма да ви приемем. И Меркел казва същото. Нека да работим по позитивното, нека не работим по старото. Е, да, да не се надяваме, че Турция ще прояви ангажимент към нещо, към което не могат да се е, ангажират. Има много въпроси, по които можем да направим много. Облегчаването на е, визовия режим. Това ги вълнува. Унизителното висене на опашки пред нашите консулства ги дразни. Това ги дразни. Не ги дразнят глави, преговорните глави. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Благодаря, господин председател. Първо искам да посоча, че подкрепям становището, че сега ние не можем да продължим по този начин. Не можем да следваме принципа бизнес as usual. Трябва да покажем ясно, че турският е, министр-председател не може да има такова поведение спрямо парламента. Освен това, той критикува една наша резолюция като недобре балансирана, което означава, че критикува и парламента като недобре балансиран. Става дума за това тази резолюция на Европейския парламент да бъде укрепена, да се покаже по-ясно потискането на журналистите и на свободата на мненията. След това исламската държава Турция подкрепи ислямската държава, поне е, не се изправи срещу нея. И тук изобщо не се говори за фамагуста във връзка с е, Кипър. Тук съществува задължението на Турция да върне тази държава на нейните жители. Въобще не се споменава решението, което искаме е, демилитаризация на острова. И също така е, не се говори за проникването на Турция в териториалните води. Е, изчезналите лица беше казано, че архивите на Турция трябва да се отворят. Те съдържат информация и за масови гродове. И е, тази информация ще даде възможност да се каже на близките къде се намират техните загинали роднини дори два пръста да са останали от тях. Обаче не се признава убийството на изчезналите лица. Турция трябва да отвори архивите и да каже къде са масовите гробове, за да могат е, жертвите да бъдат погребани от близките си. Това просто е, е Обида да се дадат четири костици на близките и да кажат това е останало от вашия роднина. Ние искаме Кипър да се превърне в стабилна страна, да а, стане страна, която допринася за благоденствието на света в тази му част. Искаме да дадем голям пример за това и ако парламентът иска да каже нещо в тази връзка, трябва да го направи най-вече във връзка с турската и гръцката част на Кипър. Турците представляват мълцинство. Там 100 хиляди също така кипърските гърци, те са заплашени по отношение на тяхната идентичност, затова искаме подкрепа за едно неотложно решение. Госпожа Себалиус. Благодаря. Я eh, Благодаря за много добрия и балансиран доклад. Имам няколко коментара. Знаем, че днес в Турция някои неща не вървят добре, най-вече, що се отнася до компетентните органи. Но трябва да правим разлика между правителството и гражданите. Трябва да намерим възможност да отправим положително послание към гражданите. Да им кажем, че не им захлопваме вратата под носа. Ще трябва да бъде постигнато и стабилно да, да бъде постигнат стабилен мир с кюрдите, а не толкова стабилно дългосрочно решение. Като вземем предвид положението в съседни държави, например положението с ислямска държава, която извършва своите операции непосредствено до турската граница. Трябва да изразим загриженост във връзка с многобройните твърдения, че Турция вероятно подпомага ислямска държава. Няколко думи и за журналистите. Трябва да си припомним, че Турция е доста опасно място за журналисти. Точка 28 за правата на жените. Не можем ли да включим нещо в тази точка за неодавнашните изказвания на господин Ердоган по адрес на жените и ролята, която те играят? Точка 27. Много е голям броят на беженците, които преминават през Турция. В шведската преса много подробно бяха описани действията на Гърция спрямо беженците. Много подробно бе коментиран фактът, че Гърция ги изпраща обратно в Турция. Нека поставим и по-голям акцент върху последната част, която се отнася до енергетиката. Изправени сме пред едно общо предизвикателство, именно да намалим обема на изкупните горива, които използваме. Но за това трябват и по-силни формулировки в точка 28. Благодаря на госпожа Себайо. Думата има ръководителят на делегацията за 3 минути. Благодаря, господин председател. Първо искам да представя следната информация. На 30 ще се проведе подготвително заседание на смесената комисия ще участват колегите от смесената парламентарна комисия Европейски съюз е, Турция. Казвам още веднъж 30 януари подготвително заседание. Смесената парламентарна комисия след това ще заседава в Истанбул от 18 до 20 февруари. И сега във връзка с конкретния текст, е, представен от е, колегата Пири, Искам да направя някои коментари в тази връзка. Аз е, лично и благодаря за представения текст. Тя посочва, че отношенията между Европейския съюз и Турция са стратегически важни, но все пак трябва да се внесат някои поправки. По външната политика тук нямаме общо виждане между Турция и Европейския съюз, що се отнася, например, до Русия и наложените и санкции. Тази сутрин споменахме това във връзка с Югославия и след това във връзка с съдебната система, задържането на журналисти, блокирането на Twitter и Фейсбук, виждаме, че е, Турция е много далече от европейските ценности. След това правата на човека и основните свободи тук се установява, че религиозните свободи от години са ограничени не се дава възможност за семинари на духовници на а, Халки. Е, от години е, се иска семинарът в е, Халки да се отвори отново. Това е посочено в точка 22. След това темата за малцинствата. Тя е много важна и трябва да се вземе предвид. Що се отнася до демокрацията, там се посочва, че 10% изборна бариера е много висока бариера за влизане на нова партия в парламента и е, след това добросъседски отношения. Е Кипър е гордиевия възел между Европейския съюз и Турция в техните отношения. Трябва да се нормализират нещата, да се прилага допълнителния протокол. Последните години имаше и провокации, беше обсъдено това по време на пленарната сесия и след това Анклос, това е Конвенцията по морско право на ООН, всички теми трябва да продължат да бъдат обсъждани и ще бъдат обсъдени на 30 януари и на 18 до 20 февруари. Благодаря. Сега давам думата на останалите депутати. Почти 12 изказвания ни очакват. По минута и половина е регламента. Предлагам всеки да го спазва. Господин Преда. Благодаря господин председател. Най-напред искам да поздравя Пири. Защото смятам, че текстът е, има положителна насоченост в първата част, във втората част текста привлича вниманието върху това, което е повод за тревога. Аз мисля, че не бива да се колебаем, да кажем пределно ясно, че ние се тревожим като приятели на Турция тревога от посоката, по която върви страната. Е, тази страна все повече върви по път, който е трудно да бъде дефиниран. Е, при всички случаи това не е пътя на демокрацията. И най-важният въпрос с оглед на случилото се миналата година в областта на свободата на медиите, независимостта на медиите, какъв вид на какво при... Какъв е режимът в Турция? На какво ни прилича той? Демократичните принципи не подлежат на преговори за нас. Второ, това не означава, че ние трябва да поставим под съмнение присъединяването на Турция. Ето защо се присъединявам към нашия докладчик, който говори за спазването на показателите по глави 23-24. Господин Хауит. Благодаря, господин председател. Господин Преда, е, ако искаме всички да могат да се изкажат, трябва да спазваме ограничението във времето. Аз ви дадах е, почти 3 минути. Да, но това са приятелски, това е приятелски знак, приятелски жест. Господин Хауит, благодаря на колегата Кати Пири, подкрепям категорично доклада и и емфа и акцента върху конкретни действия в Турция, контакта между хората, напредък по кюрдския въпрос, подкрепа за глави 23-24 и за значителната роля на Турция при потношение на кюрдските беженци. Госпожа Сомер каза няколко конструктивни неща за резолюцията от миналата седмица. Надявам се, че ще продължи сътрудничество между основните групи. Но искам да кажа на всички. Аз мисля, че отвореността е характерна за всички преговори. Преговорите продължават докато не приключат. Ако, аз така че аз не съм съгласен с това, което беше казано, но ако трябва да се намери а, консенсус, аз ще се съобразя с казаното от Кати. И колеги, надявам се, че ще си взаимодействате конструктивно с докладчика. Кипър ще получи съразмерно внимание и аз ще внеса изменения за конституционна реформа, които трябва да бъдат прияти от всички страни. Ще настоявам да се отворят главите за транспорт. Международната организация на Турция казва, че условията на труд са приоритет. Нека те да станат приоритети в Турция. Господин Танък, Турция, управлявана от президента Ердоган, е поела в посока доста различна от тази, в която са поели нейните партньори в НАТО, например. Има обвинения в корупция на високо равнище, правят се опити за блокирането на достъпа до социалните медии, като например Twitter. Имаше несъразмерна употреба на насилие по време на протестите във връзка с парка Гези. Ердоган обвинява Мосад, например, за зверствата, които бяха извършени в редакцията на Шарли Ебдо. Наскоро правителството се опита да спре публикуването на доклади за военната помощ, която предоставя на Ислямска държава в Сирия не желая също така, не пожела, извинете, също така да се намеси в Кобани, позволява на терористи да пресичат турската граница с Сирия. Татарите, събратя на турците, са обект на жестокости и гонения в Крим, а Ердоган се съюзява с Путин. Мисля, че трябва да накараме Турция да се пробуди и да поеме в друга посока, преди да стане прекалено късно. Ще трябва, например, корабът в Амагуста да бъде върнат на кипърското правителство. Турция ще трябва да даде възможност на Кипър да проучва и да експлуатира залежите на газ в териториалните си води. На вечерието на 100 годишнината от избиването на арменците не можем да стоим с кръстени ръце. Турция ще трябва да промени своя подход. Като цяло обаче приветствам доклада. Господин Касталдо. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за извършната работа мисля, че докладът е много задълбочен. Много съм съгласен с казаното по точка 11 за борбата срещу тероризма. Може би трябва да се засили този призив. Точка 18 за свободата на медиите също е нещо, което споделям, въпреки че ние трябва да защитаваме свободата на медиите по-ясно. Проблема за тероризма заслужава да се доразвие, като имаме предвид границата с Сирия, няма ясна позиция за преминаването през Турция на чуждестранните бойци, които тръгват от Европа и отиват в Ирак и Сирия. Същото въжи и за финансирането на терористичните групи. Следователно, аз смятам, че трябва да има повече съгласуване с външната политика на Европейския съюз и сте години след арменския геноцид, може би трябва да поискаме ангажимент, а, може би за признаване, може би за помирение между двете общности. Благодаря, господин Шефхаузер. Драги колеги, аз ви предлагам следните съображения, имайки предвид Европейската конвенция по правата на човека имайки предвид това, че демокрацията не се засилва, а се влушава от 2005 година насам, имайки предвид отношенията между Турция и Кипър, имайки предвид участието на турското правителство в финансирането на тероризма и подкрепата за ислямска държава, имайки предвид двойния език и коварството на Турция, да се сложи край до ново, до ново решение, край на процеса на присъединяване на Турция. Благодаря. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да Поздравя докладчика да похваля нейната работа във връзка с доклада за напредъка на Турция. Бих казал, че Турция на същия ден като Харватия откри е, преговорите за присъединяване. Харватия вече е част от Европейския съюз, но Турция не. Спомняме си и споразумението от Анкара. Това са големи предизвикателства. Ние обаче се опитваме да напасваме методиката на преговори с Турция към тази, която прилагаме в преговорите с страните от Западните Балкани. Наистина проблемите са много. Тук има някои глави, които са свързани с правата на човека, принципите на правовата държава. Е, те създават много проблеми във връзка с е, разделението на властите, независимостта на съдебната система и свободата на медиите. Това всъщност са глави, които е, могат да бъдат разгледани в рамките на преговори. За това аргументът е, че трябва да бъдат открити тези глави. От друга страна се твърди, че Турция е глобал плеер и е, точно предвид ситуацията в Ирак и Сирия, трябва с този партньор да работим кохерентно, съгласувано по отношение на външната политика, защото, както много други държави членки от Европейския съюз, Турция членува в НАТО. По тази причина мога да кажа, че е, миналата година и слушахме отговорното лице по външната политика е, и е, ни увериха в е, бъдещите реформи на Турция. Госпожа Галнеш. Приветствам Кати Пири за много добрия обстоен доклад за това, че е възприела правилния подход, като е засегнала основния, според мен, въпрос, а именно правата на човека и върховенството на закона в Турция. Именно тези две области много ни притесняват в момента. Не съм съгласна с колегата от НП, докладчик в Сянка, който говори за това, че трябва да има препратка към ислямския тероризъм. Турците, мусулманите, християните, всички онези, които имат някакви познания, ще трябва да са против формулировката ислямски тероризъм, тъй като тя подвежда всички мюсюлмани под общ знаменател. Създава се впечатлението, че християнството и юдеизмът са против терор... се обединяват срещу тероризма. Не говорим, за, например, за християнския тероризъм в Ирландия. Защо трябва да окачествяваме терористите като ислямски? Има терористи, хора, които злоупотребяват с исляма. Именно те ни вкарват в капана на формулировката ислямски тероризъм. Ислямът не насърчава тероризма, дори напротив. Нека отправя и конструктивна критика към Кати във връзка с точка 29. Там тя отбелязва готовността на Турция да изиграе активна роля в рамките на национална коалиция срещу ислямска държава. Наскоро бях в Иран. Чух много различни виждания и трябва да кажа, че Турция играе, меко казано, двойна игра. Не можем да си затворим очите пред това. Сеньор Белдер. And by the way, the same in Libya. Същото въжи и за Либия. Господин Белдер. Аз бих искал да се обърна на родния ми език към госпожа Пири, за да се разберем е, по-добре. Сега искам да се обърна и към госпожа Гомеш. Е, от моите сътрудници аз получих много материали през последните дни във връзка с намесата на Турция в Сирия. 1 10 януари Ставаше дума тогава за контрабанда на оръжие, за терористични организации, ако трябва да бъда кратък. Как оценявате подобни явления? Това изглежда е, че противоречи на резолюция 2535 и не е съвместимо с принципите на правовата държава. Изглежда, че министър-председателят е действа самостоятелно. Как е, оценявате подобни документи? Имам предвид точка 29 готовност за борба с ислямската държава, добросъседски отношения. Може би това просто са мечти как бихме могли да подобрим отношенията ни с Турция. За НАТО също може би трябва да се каже нещо и да се променят някои неща. Господин Каргуин. Има много кратък въпрос. Може ли някой да ми обясни защо трябва да се обедини Кипър, след като никой не се опитва да обедини Хайти. Там има черно и бяло население. Никой не... Има различни религии. Никой не се опитва да ги обедини. Е, защо трябва да се опитваме да обединим Кипър? Госпожа Телхарус. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз сега не смятам, че трябва да обяснявам защо Кипър трябва или не трябва да се обедини. Госпожа Пири каза по време на пленарно заседание, че Европейския съюз в никакъв случай не трябва да признава тази сляпа военна сила. Но това, което днес се наблюдава в Кипър, пак е резултат на военна сила, приложена преди 40 години. Тази тема беше засегната и от председателя Шулц, когато той каза, че е жалко това, което е станало след фашистската окупация на Кипър. Ние искаме да освободим Кипър от тази окупация. Господин Ерлингс е, е съотечественик на госпожа Пири и казва, че ако искаме да предприемем нещо полза на Кипър, трябва да кажем истината първо сред нас, за да може турският народ да я разбере след това. Колкото и глави да отворим, винаги ще тъпчем на едно място, защото печално известният Ердоган и всички онези, които го подкрепят – няма да променят становището си. По въпроса за Кипър, ние трябва да покажем ясно подкрепа за Кипърската република и трябва да искаме нейното признаване, също така отегляне на турските окупационни сили. Те трябва да оттеглят корабите си от Лимасол, от териториалните води, ние ще трябва като Европейски парламент да се погрижим кипърският народ да получи достатъчна подкрепа. Господин Пападакис. Аз разбирам изцяло че колегата Кати Пири се опитва да държи отворени комуникационните канали към Турция. Обаче трябва да си зададем въпроса с коя Турция желаем да комуникираме. Ние не искаме да горим мостовете е, с турския народ – обаче искаме също европейските ценности и права да бъдат приети. Тогава ще може да се реши проблема с Кипър и въпроса с вътрешната демокрация в Турция. Тогава ще могат да се решат всички проблеми, които в момента причинява турската държава. Това е провокация. Провокация е това, което прави турския режим по отношение на Европейския съюз – с а, своите декларации, но също и а, на практика ние трябва да реагираме. Трябва да си зададем въпроса колко трябва да отстъпим, за да удовлетворим Турция, доколко трябва да ухажваме Турция и как искаме да гарантираме зачитането на европейските ценности. Господин Джембаски. Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо Пири, уважаеми колеги. Няма да се спирам повторно на всичко казано тук за показването на правния ред в държавата Турция, за преследването на журналисти, свобода на слово, политически репресии, за незаконната окупация на Кипър, за престъпното отричане на арменски геноцид. Ще ви обърна внимание на два проблема, които за мен са изключително важни сега. А именно подкрепата на Турция за ислямска държава, без съмнение всяка разнователна информация показва че Турция се превръща в тил, военна база, лазарет, основен център на ислямска държава. Примера с Кобане говори сам за себе си. От друга страна, заплахата, която представлява неосманистската политика на президента Ердоган за съседните държави. И тук имам предвид на влизането в териториалните води на Кипър, прехвърлянето на хиляди нелегални мигранти на територията на Гърция, на територията на България, които дестабилизират тези държави економически, социално и политически, намесата, незаконната намеса на правителството на Турция във вътрешните работи на суверенна държава, член на Европейския съюз, каквато е България, чрез фалшифициране на изборни резултати, чрез политически проекти, чрез религиозни организации. Всичко това ми говори и подсказва на нас, че в момента президент Ердоган гради един неосманистки режим, една агресивна диктатура, която застрашава съседните държави, които са и държави членки на Европейския съюз. И тук, споделяйки позицията на екара, смятам, че на тези хора трябва да им бъде обърнато внимание, да променят своята позиция, защото това няма нищо общо с принципите за правата държава и Европейския съюз. Има много предложения, госпожо Пири, и ще ги направя в законния срок. Благодаря ви. Gracias. Tiene la palabra el señor Εγώ θα ξεκινήσω με μια επισήμανση. Τυχάνει να είμαι Κύπριος, μέλος αυτού του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά... Аз съм кипърски депутат, но бих имал същите идеи, независимо от това дали съм холандец или кипърски или грък или какъвто и да е бил друг. Основната ни грижа тук в парламента е да запазим Европейския съюз, основан на върховенството на закона и на определен брой принципи. Необходимо ли е да повторя, казва ораторът. Не. Продължавам. Обръщам се към колегата Кати. Разбирам, че като докладчик вие следвате по-различна методология, но заедно с това смятам, че докладът, в доклада има сериозни празноти. Ко, например, за върховенството на закона. Нищо не се казва, нищо не се казва за ангажираността на Турция към Кипър. Не се говори за Фамагуста, не се говори за протокола от Анкара. Няма призив за спазване на основните права на държава членка на Европейския съюз, каквато е Кипър със сигурност ние ще внесем изменения, но бих предпочел е, всички тези основни елементи да намерят място в доклада. Къде отиват парите на Европейския съюз? Може би в, в касите на НПО, които заставят правата на човека или някъде другите като соци... румънски социалист, не знам дали може да се каже дали е, Турция никога не би трябвало да се присни към Европейския съюз. Так му обратното. Аз приветствам доклада на Кати, който е прагматичен и балансиращ. се спра на два въпроса императивната потребност Турция да координира външната си политика, политиката си за сигурност с тази на Европейския съюз. Това съответства на договорите, подписани от Турция. Второ, трябва да обърне внимание на енергийните въпроси, неодавнашното сближаване между Турция и Русия в енергийна топност. Това е сериозна стратегическа заплаха за нас. Този въпрос трябва да се изясни и решава. В противен случай това ще ни направи уязвими от гледна точка на сигурността. Сега ще дам думата на представител на Европейската комисия за 3 минути. Благодаря, господин председател. Европейската комисия иска да изрази оценката за балансирания и ориентиран към бъдещето доклад. Докладът отдава дължимото на Турция за постигнатия напредък през 2013 година, но там се очертават и недостатъците, които Турция трябва да отстрани. Ценим това, че докладът обръща внимание на значението на непрекъснатата ни ангажираност и взаимодействие с Турция. Напълно съм съгласен. Турция е стратегически партньор за Европейския съюз. Преговорите за членство са най-подходящата рамка, за да се използва на пълно потенциала на взаимоотношенията Европейския съюз и Турция. Това обаче, както каза господин Ламсдорф, не е достатъчно. Необходимо е сътрудничество в редица други области. Оценявам начина по който парламентът е, изразява тревога за безпристрастността на съдебната система и потребността от е, по-нататъчен напредък. Същото въжи и за казаното за борбата срещу корупцията. И тук има нужда от подобрения. Миналата седмица в резолюцията на парламента се говори за ограниченията върху правата на изразяването и е, свободата на сдружаване. Това изпраща ясен сигнал създава, задаването на критерии за глави 23 и 24 ще отвори пътя за реформи в тази област. Нека да бъда ясен. Това не е защото Турция заслужава нещо. Откровено казано, това е в наш интерес. Жалко е, че не използваме възможността и влиянието си да потикнем Турция да постигне напредък в тези ключови области, които бихме искали да видим. Е, подкрепяме позицията на парламента за това, че Турция трябва да използва възможността Европейския съюз да стане стълб на процеса за демократизация в Турция. Преговорите за присъединяване трябва да се засилят. И има възможност това да стане, като работим за отварянето на глава 17 по економическа политика. Това е логично, имайки предвид интегрирания характер на економиките ни. Кипърския въпрос също така може да даде своя принос за даване на тласък на преговорите за присъединяване. Решаване, спазването на протокола от Танкара ще освободи глави, които ще дадат нов тласък на преговорите. В този контекст комисията би искала да каже, че благодари на парламента за подкрепата за обединението на Кипър също така споделяме оценката на парламента за легитимното право на Кипър да влиза в разумение за изключителната економическа зона. В проекто резолюцията става ясно, че е необходимо да работим с Турция за посрещане на общи предизвикателства. Радваме се, че тук се говори за модернизация на митническия съюз и изграждането на активен и обхватен економически диалог. Работата тук върви и ще ви държим е, в течение. Искам да подчертая, че трагедията в Париж подчертава още един път потребността да засилим сътрудничество си по въпросите за чуждестранните бойци и външната политика като цяло през последните седмици сме свидетели на тревожни е, събития. С нощи, например, турските власти сложих край на кораб Фантом, тръгнал с 330 мигранти, като се погрижи живота им да не се застраши но арестуваха 4 турци и 11 сирийци за опит за контрабанда. Това говори за ползата от взаимодействие с Турция. Не на последно място, Необходимо е да продължим да работим с Турция по въпросите на миграцията и облегчаването на визите. Сътрудничество с Турция по сухопътната граница с Турция, Гърция и Турция, България е полезно. Да не забравяме, че в момента 1,7 милиона сирийски бежанци са в Турция. Те струват 5 милиарда евро на Турция. Всичко е относително, разбира се. Не искам да кажа, че условията в лагерите са като в 5-звезден хотел, но Турция положи максимални усилия да им преосигури добри условия в, е, в сравнителен план тези 1,7 милиона бежанци, в противен случай биха се отправили към Европа. Надявам се, че ние ще бъдем на ваша страна в усилията за оформяне на резолюцията. Председателя, давам думата на докладчика Кати Пири. Заповядайте. Благодаря, господин председател, благодаря, колеги, благодаря и на представителя на комисията. Благодаря ви за полезните коментари. Всички вие сте загрижени във връзка с върховенството на закона, с въпроси, които са в основата на процеса на присъединяване области, по които не е постигнат напредък или в които положението дори се е влушило. Една колега конкретно заяви, че отново трябва да разгледаме въпроса за свободата на печата. Миналата година, седмица приехме резолюция по този въпрос, но когато я приехме, аз вече бях приключила работата по доклада си. Затова заедно с докладчиците в Сянка ще обсъдя възможностите за отчитането на резолюцията в моя доклад. Още в началото заявих, че повечето от нас могат да се обединят около едно становище в анализа на ситуацията. Разминаваме се, що се отнася до това какво трябва да предприемем. Обедена съм, обръщам се към колегата от групата на либералите, че трябва да се възползваме от всички инструменти, с които разполагаме, преди да си правим някакви заключения. Всеки един процес на присъединяване е бил дълъг процес. Това е опитът на вече приетите държави членки. По отношение на Турция, първо трябва да се възползваме от наличните инструменти, преди да правим прибързани заключения. Много от вас изразиха загриженост във връзка с външните отношения. Колегата Пленкович и някои други говориха за държавите от източна Европа. Изразиха загриженост във връзка с Русия и санкциите спрямо Русия. Когато говорим за Турция, трябва да говорим и за търговските отношения с други страни. Когато се вземат решения за общата външна политика и политика за сигурност, ще трябва да говорим с Турция за по-нататъчно сближаване в областта на външните работи. Друг въпрос е свързан с Сирия. Изслушах коментарите ви. Имам една молба. Когато работим по измененията, нека се основаваме на фактите. Нека се опитаме да изложим всички факти. Представителят на комисията се яви, че на турска територия се намират 1,7 милиона беженци. Това също е една от последиците от кризата в Сирия. Когато работите по измененията, не се основавайте на слухове, а на факти. Има и още един въпрос – дали категорично да осъдим случващото се в Турция или да проявим ангажираност. Независимо от това дали ни се харесва случващото се там или не, трябва да продължим своята ангажираност в областта на външната политика. Радвам се, че на това мнение бяха и немалко от изказалите се колеги. Повдигнахте и въпроса за Кипър. Нека ви уверя, че проявявам пълна готовност да говоря с вас за това как да усъвършенстваме текста в тази му част, но нека работим конструктивно, така че да могат да се включат и колегите от Кипър Нека направим така, че в тази си част текстът се отнася до отношенията Европейски съюз Турция в рамките на предприсъединителния процес. Нека не се спираме само върху кипърския въпрос. удоволствие ще си сътруднича най-вече с докладчиците Сянка. Ще трябва да си отделим достатъчно време, тъй като въпросът е много деликатен и важен за парламента. Миналия месец всички политически групи се обединиха около резолюция за Турция. Нека се обединим и когато работим по този доклад, нека бъдем конструктивни и нека направим всичко възможно, за да застанем на единна позиция спрямо турското правителство, да заявим ясно, че проявяваме ангажираност. Благодаря на Кати Пири, благодаря на докладчиците в Сянка и на всички, които участваха в разискванията. Стана ясно колко е важна темата. Преминаваме към следващата точка, която ще обсъдим съвместно с делегацията за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб. Ще обсъдим работата на мисията за наблюдение на изборите в Тунис. Ще обсъдим Сане Минец Ойтебрук, която ръководеше тази мисия на Европейския съюз по време на парламентарните избори на 26 октомври и на президентските избори през ноември. Каид Есепси, председателят на партията Нида Тунес, бе избран за президент. За министър-председател бе избран Хабиб Есид. Моля за Тишина в залата. Приоритетите на правителството ще бъдат оздравяването на економиката и гарантирането на сигурността в региона, като ще трябва да се вземе предвид и кризата в Либия. В краткосрочен план трябва да се изготви и приеме правилник за дейността на парламента бе изготвена нова конституция, която вменява допълнителни правомощия на парламента при подпомагането и сформирането на правителството. С оглед на това бяха много важни изборите през октомври. Европейският парламент винаги е работил за установяването на демокрация в Тунис. Ще сътрудничим на тунизийския парламент при изготвянето на правилника за дейността ми дейността му. Сега думата има госпожа Нейцойтебрук. Моля за тишина в залата. Благодаря, господин председател. Благодаря. Много се радвам, че съм в тази зала, която ми е много позната. Аз съм тук, за да направя доклад за изборния процес в Тунис подкрепен от Европейския съюз от една страна, от друга страна беше наблюдаван отблизо от Европейския съюз. Ще направя това кратко експозе на френски език, тъй като това беше работния език на мисията. Мисията за наблюдение беше в Тунис от 17 септември до 14 януари. Следователно, това беше дългосрочна мисия е, екип през, тези, през този период имаше основен екип и около стотина наблюдатели, които бяха в цялата територия на Тунис, с изключение на региона Касрин, тъй като това е регион, който за съжаление е, е засегнат от, е, как да го нарека, е, съпротива, по-скоро джихадизъм. Искам да благодаря на наблюдателите, които свършиха чудесна работа. По време на тази мисия ни беше много ценна подкрепата на делегацията на Европейския съюз в Тунис и посланника и целият екип и всички е, служители на е, службата за външна дейност. Е, трябва да кажа, че за трите етапа на изборния процес, е, към които ще се върна след малко, Сътрудничеството с екипа на наблюдателите на Европейския парламент беше много добро и много е хубаво. Доброто протичане на мисията щеше да бъде невъзможно без сътрудничеството и отвореността на тунизийските власти. Трите етапи на изборния процес се стоят в делегацията на парламента на 26 септември, на 23 ноември, първия тур на президентските избори и втори тур между балтаж между двамата кандидати с най-голям брой гласове на 21 декември през 2014 година. Онова, което ме порази е, че когато посетих Тунис един месец преди изборите, за да се запозная с ситуацията и атмосферата в страната. Атмосферата беше, се характеризираше с всеобща подозрителност към органите, чиято мисия беше да организират избир, изборния процес. Е, това е, става дума за е, органа, чиято е, задача беше да организира изборите, т.е. избирателна комисия. И имаше регионални органи, които бяха независими. Те работеха в всички центрове, в които се гласуваше. Имаше и лайка Аркаш. Това е виш независим орган за, аудиови... за контрол на аудиовизуалния сектор. Имаше широко разпространена подозрителност – за липса на обективност и всички се възхитиха от това, че през месеците двата органа успяха да спечелят доверието на основните участници в изборния процес, в това число на е, избирателите. Това е пример, който не може да не се отбележи. Забележителното е, че след всеки етап тези органи извлякаха полука от преминалия етап и въведаха промените, които счетаха, че е необходимо. И имаше допълнително обучение за членовете на избирателните бюра, в това число и преди втория тур на президентските избори. Като мисия за наблюдение е, ние не можем да не ви представим положителни новини. Изборите преминаха много добре. Имаше една обща отвореност, желание да се премахнат грешките, отвореността към международните наблюдатели, които бяха многобройни, а също така и националните наблюдатели, които също бяха многобройни. Имаше национални наблюдатели от гражданското общество, органи, Това са, става дума за плуралистични организации, които не са свързани нито с партия, нито с конкретен кандидат. И имаше и наблюдатели на основните политически партии, на основните кандидати за президентските избори. Тези дейности обединиха десетки хиляди тунизийци. Средната възраст на наблюдателите с както за кандидатите и за партиите, така и за гражданското общество, това са, това са млади хора, между 20 и 40 години. И така, бяха положени огромни усилия, в които участваха десетки хиляди тунизийци. И това е въжи за всеки един от етапите на изборите. Октомври, ноември, декември. В нашите страни това никак не би било лесно. Изборите Е, произведаха неочаквани резултати. Неочаквани, защото политическите наблюдатели очакваха резултат подобен на този от 2011 година, т.е. очакваха е, ислямистката партия, не знам дали това е подходящият етикет, но очакваха тази партия да спечели изборите. Но всъщност Нида Тунес е, с Бижи Каите съпси, кои, които ръководиха тази партия, спечелиха най-добрия резултат. И президентът е, на Тунис, господин господин Езепси е изигра много важна роля в Тунис по време на периода Богиба. Постепенно се дистанцирал по време на епохата Бен Али. Той ръководи една партия, която обединява различни политически течения. Основното там е, че държат Турция, Тунис да бъде републиканска страна. Не би казала светска, но да има разлика между политиката и религиозните принципи. По време на първия тур на президентските избори господин Есепси спечели най-много гласове и имаше 200 000 гласа разлика между него и втория кандидат господин Марзуки, който е предишният президент. Господин Марзуки, бивш активист, правозащитник, в Тунис, напуснал е страната за известно време. Той беше вторият сериозен кандидат. Господин Несепси е този, който спечели най-много гласове и на втория тур се потвърди факта, че господин Несепси е спечелил най-много гласове. Разликата между двамата е, е без 400 000 гласа, повече отколкото на първия тур. Господин Марзуки по време на първите 48 часа след обявяването на резултатите се колебаеше да каже, че... Колебаеше какво да каже. Първо каза, че ще, че ще обжалва резултатите, второ, че няма да обжалва. В крайна сметка се отказва, което е хубаво. Нашите впечатления са положителни, което не означава, че нямаме критични бележки и препоръки към тунизийците и техните политически представители. Парадоксалното е, че мисля, че препоръките са около 2 на десетина. Но нашите препоръки по-скоро препоръчват а, някои правила да станат по-гъвкави, а не толкова а, те да станат по-стрикни, защото правилата а, за трите. А, за трите избора бяха много рестриктивни. Дори се забраняваше всяка политическа реклама което е малко парадоксално да се каже, че не може да има политическа реклама в предизборен период. Финансовите правила също бяха много стрикни, те бяха по-общо взето спазвани, но забелязахме, че е, по-слабите партии изпитваха трудности при спазването на всички правила. Очевидно е, че турският парламент ще трябва да формулира препоръки. Ние ще представим препоръки на парламента ще представим тези препоръки през февруари месец. Все още няма излъчено правителство. Надяваме се това правителство да бъде отворено към нашите препоръки. Госпожи и господа, когато чуваме подобни положителни новини, искам да ви кажа, че те са обосновани. Вече чувам въпроси. И има, имало ли е смисъл за толкова сериозна мисия и толкова, положител, и толкова продължителна мисия? Моят отговор е да и то не, защото бях ръководител – Отговорът ми е да, защото нашето присъствие беше важно. Нашата мисия беше най-голямата сред всички мисии за наблюдение там. И аз мисля, че нашето присъствие в крайна сметка действаше успокоително, както за изборните резултати, така и за а, лейка. Защото успяхме да а, участваме в а, разговори, да обсъждаме кое би могло да се подобри. Присъствието на международни наблюдатели а, и нашата мисия беше най-голяма създаде доверие сред гражданите, създаде им доверие в избирателния процес избирателната активност не, трябва да имаме предвид, че за да се участва в изборите гражданите трябваше да се регистрират. 67% от имащите право на глас се регистрираха и сред тях между 62-67% от тях дойдоха да гласуват. Имаше известен спад в различните избори, но при последните избори избирателната активност беше 62%, което не е малко. И тук аз смятам, че положените от Европейския съюз усилия, те бяха подкрепени от държавите членки, което беше свързано и с активното участие на дипломатите от Европейския съюз в Тунис. Резултатът от изборите е успешен. Заслугата за това е първо на тунизийците, които имат пълно основание да се гордеят с начина по който бяха проведени и организирани изборите. Това е е един от малкото случаи, при които имаме повод за надежда в е, региона, в е, арабския свят, е, регион, в който, регион, който е предимно мусулмански. Това е което имам да ви кажа. Разбира се, ако имате въпроси, ще се опитам да отговоря. Благодаря за вниманието. Благодаря. Благодаря е, на госпожа Нейт за тази подробна информация. Първо, господин и ръководител на делегация. Благодаря ви. Искам да поздравя госпожа Нейц за работата, която извърши по време на мисията за наблюдение. Е, искам да поздравя и работата, която извърши господин Галер. Аз мисля, че тези избори постигнаха резултат, за който трябва да се замислим, защото мина доста време от революцията. Помните, че процесът беше много труден, трудно беше оформена конституцията на страната, имаше политически сътресения. В някои моменти имаше опасност процеса да излезе извън, резулта, извън релси. Днес имаме резултати от президентските избори. Мисля, че това е положително развитие. Мисля, че процес на демократичен преход трябва да приключи, да се излъчи правителство. Това е важно по различни причини. Ще спомена две. Първо, положителният процес в момента ни дава възможност да кажем на европейското обществено мнение, че арабската пролет дава положителни резултата. Тунис е един пример. И вторият елемент е колкото повече се развива демократичния процес в Турция, толкова повече ще имаме възможността да се справяме с различните предизвикателства, економическите проблеми, миграцията, тероризма. Да не забравяме и ролята, която Тунис може да играе в взаимоотношенията с близки страни, в това число Либия. С Европейския съюз трябва да предприеме действия. Това е последното, което искам да кажа. Европейския съюз трябва да разбере, че трябва да се излязат с инициативи за економическо и финансово сътрудничество и да инвестира в тази страна. Това да бъде сред основните приоритети. Това е инвестиция не само в Тунис, а в Европейския съюз. Ето това е основното послание, което аз извличам от тези избори, наблюдавани от близо от Европейския съюз. Благодаря за вниманието. Благодаря. Господин Галер. Благодаря, господин председател. Благодаря, скъпа Анеми, за извършената работа и това, че с тази важна мисия ние установихме присъствие в тази толкова важна страна. Трябва обаче да се посочи в какви рамки се състои всичко това. Това се състои в един географски регион, е, където има много е, безредици. И е, арабската пролет е, може би някъде е, процъфтява, обаче ако да, може би в Тунис от 2011 година наблюдаваме конституционен процес и основните акценти бяха формирането на парламент, избор на президент. Във всички случаи мога да посоча, че никой не е провъзгласил бойкот на изборите и нито една страна не е проявила е, недоверие в изборните резултати. Е, както преди, така и след това имаше широк консенсус и тази демократична рамка, която беше поставена, беше прията от всички участници. Аз лично е, който бях в Чифов Зава през 2011 година, Мога да посоча, че е, тунезийците научиха много междувременно за тези три и половина години, е, почти 4 години от революцията и от многото избори е, са направили необходимите избори и това трябва да приветстваме. Ние сега трябва като Европейски парламент да задълбочим нашите политически контакти с новоизбрания парламент и с други отговорни лица. Трябва да се поддържат програми за насърчаване на демокрацията в сътрудничеството с тази страна. Планират се някои дейности. Първоначално за февруари беше планирана една конференция за политическите групи. Тя няма да може да се състои, защото е, те малко се занимават със себе си и не насочват все още поглед навън, но през следващите месеци ще имаме възможност да е, установим контакт с този новоизбран парламент. Важно е също да се посочи, че трябва да има политическа и економическа подкрепа, защото демокрацията в Туни ще се стабилизира само тогава, когато започне економическо развитие и когато хората видят перспектива. Така че ние ще имаме повод да дадем нашия принос и както от 2011 година се задължихме е, по правилата на демокрацията, с тази мисия ще трябва да продължим това наше задължение. Още веднъж благодаря на целия екип е, от наблюдатели и разбира се е, специално на Анеми. Благодаря господин Галер. Сега имаме две минути за изказване за всеки оратор за въпроси или коментари. Госпожа Габриел. Господин председател, аз първо искам да благодаря и да поздравя госпожа Нейц за нейната чудесна работа, разбира се, и на цялата мисия. И аз искам да споделя с вас също поздравленията, които можем да отправим към Тунис, защото това е едно послание за целия регион – което дойде от Тунис и това показва до каква степен тунизийските граждани са се ангажирали с напредъка в собствената си страна. Аз искам да насоча вниманието към три аспекта. Първо, участието на младите хора и жените и може би е, става дума за усилия, които излизат извън а, е, изборния цикъл, но трябва да видим какви са бъдещите перспективи за младите хора, които се предлагат в Тунис и как е, можем да а, укоражим участието на жените в а, публичния и политическия живот. След това а, въпрос а, с администрацията, управлението. А, и е, мисията направи съответни е, препоръки. От друга страна, процес на децентрализация. Ние знаем много добре, че освен младежката безработица, голям проблем за Туница е, е, териториалното неравенство и разликата между различните региони. И накрая аз искам да се спра на въпроса, свързан с сигурността, сътрудничеството с регионалните партньори, как Тунис може да отговори на предизвикателствата, свързани с борбата с тероризма и джиханизма. Аз мисля, че за Тунис е много важно това, за да може да се разпросте и върху другите региони. И още нещо, какъв е ангажимента към Европейския съюз? имаше някои апели, а именно ангажимента от 2011 година на Европейския съюз да се актуализира през 2015 година и всъщност това са и призивите, които чухме по време на предизборната кампания. Господин Буштинаро. So, so nice to... Чудесно е, че заедно с колегата си госпожа Ойте Брук можем да дадем една положителна оценка на постигнатото от държава, от регион, където сме свидетели на толкова много кризи. Благодаря ви за вашия принос, тъй като обръщате внимание на нашата роля, на ролята ни за стабилизирането на региона, за подпомагането на демократичните сили там, които работят в името на гражданите. Наистина страната извърши изключително успешен преход. Може дори да се каже, че този преход е единствен по рода си в региона след арабската пролет – Опитът на Тунис е пример за успех, както при организирането, така и при провеждането на изборите. Нямаше никакви спорове, никакви противоречия, никакви боричкания. Това въжи и за етапа, на който бяха обявени резултатите от изборите. Знаем, че понякога на този етап има проблеми в региона. Да не говорим за Средиземноморието. По време на изборите тунизиците показаха, че отдадоха предпочитание на светския подход, а не на радикализма. Това е впечатляващо за държава с мусулманско население. Тя ясно каза не на радикализацията – това ясно ни показва, че в арабския свят може да се установи демокрация не само на теория. Тя може да се установи и на практика и ние трябва да подкрепим този процес по линията на сътрудничеството и на нашия принос. Онези, които знаят нещичко за Тунис и тунизийското общество, знаят и причините, поради които тунизийците отдадоха предпочитание на светските структури. На нас се пада политическата и моралната отговорност да помогнем на Тунис да се възползваме от неговия добър пример, за да стабилизираме и региона. Mrs. Fardmans will now take the floor. I will speak the second round. Thank you. Thank you very much. Благодаря, Ханс, че ми даде възможност да се изкажа сега, госпожа Фалтман. Възхищавам се от свършеното от госпожа Нейц Ойтебрук когато тя ми каза, че няма вече да се кандидатира за членство в Европейския парламент, ми каза също, че едно от последните й дела ще бъде да доведе тази мисия за наблюдение на изборите в Тунис до успешен край. Повечето колеги, когато приключват политическата си кариера, не работят толкова активно, работят по-скоро по различни бюрократични процедури по документи, но госпожа Нейцой Тебрук работи много активно. Срещна се с много заинтересовани страни в региона. Разбирам защо подходи така. Подходи така, защото мисията за наблюдение бе важна не само за Тунис, но и за целия регион. Опитът на Тунис ни дава повод за надежда за бъдещето. А не ми благодаря ти за работата ти като главен наблюдател на парламентарните и президентските избори. Ако се връчваха Оскари на политици, то ти със сигурност би била номинирана за тази награда в категорията цялостни постижения. Благодаря, господин Асис. Е, Благодаря. Аз е, искам да поздравя е, всички за направените усилия и за това, че започнаха този процес. Аз не ви познавах преди това, запознах се с вас. Скоро мисля, че вие утъжествявате либералната традиция. Всъщност аз искам да се съглася с казаното от преждеговорившите. Смятам, че това е общество, което по а, разумен начин води демократичния дебат, където се провеждат свободни избори, където могат да се чуят различни мнения и да бъдат също така публикувани. И мисля, че имаше и много критични статии, много повече критични статии, отколкото е, проправителствени в този процес. Това беше процес, който продължи 3 години, беше тежък, обаче се увенча с успех. Искам да се спра само на няколко аспекта. Ролята на жената. Аз мисля, че в Тунис жените играят много важна роля – по време на президента Бургиба имаше специфични закони за една арабска страна по отношение на правата на жените. Мусулманските братя след това се опитаха да пречат на разговорите за нова конституция. Тунизийските жени отидоха, излязоха тогава на улицата и наложиха своята воля И е, това показва, че Тунис е модерна държава с е, разделение между църквата и държавата и с републикански ценности. Ние знаем, че е, имаше оптимизъм, обаче сега започва да се чувства скептицизъм. Това установихме при нашето посещение. Това е свързано с економическата и социална криза Приключвам. Ислямското движение там искаме да видим какво е следващото развитие. Господин Фалушти направи различни декларации и е, се дистанцира от салафизма, който е, първоначално вдъхнови неговото движение. Установява се, че възможен и умерен ислям и очакваме какви са следващите усилия. Господин Кючук. Благодаря. Господин председател, аз също се радвам да видя отново сред нас Анеми Нейтс от преждеговорившите бяха казани няколко думи във връзка с нейната личност. Госпожо Нейц, има групи, които не участваха в изборите. Те се дистанцираха и е, се очертаха в определени случаи като извънпарламентарна опозиция. Имаше наблюдатели от арабските страни, които може би могат да се вдъхновят от е, демократичния процес. Благодаря. Сега искам отново да дам думата на госпожа Нейт за 5 минути. Чакаме е, междувременно външния министр на Сомалиланд. Благодаря на всички колеги за хубавите думи за мисията, а и за мен. Винаги е удоволствие да чуеш такива думи. Ще се опитам да отговоря на въпросите ви, доколкото мога. Господин Асис беше напълно прав, когато подчерта, че положението на жените в Тунис, благодарение на закона за статута на жените, обнародван от Бургиба, е изключителен, изключение в арабския свят и е Вярно, че бяха положени усилия в периода преди 2011 тази система да се отмени. И благодарение на реакцията на много жени, е, нещата се запазиха такива каквито са. Имаме ли данни за участието на жените? И имаме подробни данни, те ще бъдат публикувани в анекса към окончателния доклад за участието на жените в организирането и провеждането на изборите. Бяха между 40 и 50% в бюрото. Малко по-малко, но над 30% ръководители на е, избирателния бюра. Знаем, че за избирателните списъци за парламента имаше искане за паритет между мъжете и жените кандидати. Но тъй като имаше много списъци и най-често първият в списък беше мъж, всички от тези списъци, в които всички от тези листи, в които имаше избран член, беше избран мъж. Въпреки изискването за паритет, такъв не се получи в състава на парламента. Въпреки, че има, въпреки, че в сравнение с миналото нещата са по-добри. В новия парламент Има 68 жени членове, 32,3% в сравнение с 59 жени, избраните с 2011 година. Т.е. Сега, сега нещата са по-добри. Сред президентските кандидати, които участваха, общо 27. Имаше само една жена кандидат. Нейните резултати не бяха много добри. Мисля, че тя получи 0, и нещо резултати. Така че предстои много работа по участието на младите. Имаме данни за под групирането по възраст сред онези, които са се регистрирали. За съжаление, нямаме данни за това, кой е дошъл да гласува, тъй като това е невъзможно. Ще се опитам да потърся данните, но при всички случаи това ще влезе в окончателния доклад за организацията на изборите беше обърнато особено внимание на улесняване на участието на лица с увреждания. Имаше бюлетини на Браила. Но обърна се специално внимание на достъпността на физическата среда. С други думи, положени бяха усилия. Някои от вас сега за провеждането на изборите, да отговоря на въпроса на господин Ван Дален, да, Арабската лига беше изпратила делегация Малко се поусмихнахме помежду си, когато е, чухме как този представител похвали нивото на демократизация на изборите в Тунис. Заедно с това не, може, не могат да, да не бъдат извлечени някои полки. Другите въпроси и коментари са свързани с глобалната или социално-економическа политика в Тунис преди, по време и сега след изборния процес. Очевидно това излиза извън рамките на мисията за наблюдение. Но аз си позволявам да направя няколко коментара. Един от аспектите, които се очертават от тези три избора, е, че северната част и крайбрежието с някои изключения гласуваха различно от южната и централна част на страната. В южната и централната част господин Марсуки за президентските избори и на да за, за е, изборите е, за парламент. Те бяха. Те спечелиха Нида Томес, друг, различна партия, която е по-малка, но се представя като модерна, е, светска, либерална и господин Несепси. Те спечелиха максимален брой гласове в северната част по крайбрежието. На господин Марзуки спечели добри резултати в други райони на Тунис. Това ще бъде един от основни, едно от основните предизвикателства за политиката в Тунис как да организират не само децентрализацията, но и организацията на местните власти, тъй като няма автономни общини в Тунис. Можем, можем да кажем, че там Организацията е твърде централизирана, страната не е гъсто населена, но може би няма да бъде лесно да се да тръгне страната по пътя на развитието, ако не се организира децентрализация. Това е предизвикателство. Европейския съюз обикновено не наблюдава местните избори, но проблемът е ясен. Що се отнася до сигурността, Ситуацията в Либия, която е съседна страна, е тревожна, тя се влушава. В Тунис има много голям брой бойци в други страни. Смята се, че те са 3-4 хиляди. И какъв отговор е да се даде на този проблем? Това са големите предизвикателства. Демократичната консолидация, економическото развитие и проблема за сигурността са трите основни предизвикателства. Правителството, парламента, организациите на гражданското общество ще имат нужда от цялата помощ, която можем да им осигурим в бъдеще. Това е в наш интерес. Очевидно е, когато имаме предвид сериозните промени, които, на които сме свидетели в Алжири в други страни, където нещата са напълно склерозирани, е ясно, че има сериозни предизвикателства. Що се отнася и тук трябва да подчертая, че Енада не, пред... не... нямаше кандидати на президентските избори. И не, не се обяви за един от в полза на някои от кандидатите на втория тур. Въпреки, че е, редица от кандидатите на Енада е, дадаха подкрепа на Мазуки. Мнозина смята, че Енада е проявила предпазливост, за да избегне онова, което наричат египетски сценарии. Това направи сериозно впечатление в Тунис и нещо, което те очевидно искат да избегнат. Благодаря, госпожо Нейц, за извършената от вас работа и за вашето изложение. Благодаря също за добрите новини от един регион, който в последно време не носи много добри новини. Благодаря. Сега продължаваме с е, разискването с е, министъра на външните работи на Сомалиланд. Bueno, vamos a, a continuar ya la última parte. Lo último que nos queda es intercambios de punto de... Продължаваме с последната точка от дневния ред на нашето заседание. Това е разискване с господин Мохамед Бихи Йонис, външен министр на Сомалиланд. Знаете, че става дума за много комплексни въпроси. В региона има много предизвикателства, които трябва да се овладеят, най-вече като се има предвид политиката на сигурност и развитие. Европейският съюз желае да се възстанови мира, желае да се спазват правата на човека и да се развият демократични институции. Европейския съюз подкрепя Сомалиланд при постигането на тези цели и установяването на стабилност в региона, защото за нас това е голяма грижа. Радваме се да изслушаме сега господин Йони за 10 минути. Благодаря ви. Нека първо поздравя новоизбраните членове на вашата комисия и на Европейския парламент от името на гражданите на Сомалиленд и от свое име ви благодаря за възможността да кажа няколко думи по въпроси свързани с Сомалиленд. Наистина се радвам, че имам възможност да се обърна към членовете на Комисията по външни работи на Европейския парламент. Радвам се, че мога да ви изложа надеждите и стремленията на нашите граждани. Благодарен съм на европейските институции и за помощта за развитие, която предоставят на Сомалиленд. Гражданите на Сомалиленд са им изключително благодарни. Днес ще се спра върху три области първо, нововъзникването на Сомалиленд като независима държава. Второ, признаването на независимостта на Сомалиленд. И трето, желанието ни да се предоставя помощ за развитие по линията на Фонда за развитие на Сомалиленд. Ще говоря и за отношенията ни с Сомалия, както и за приноса ни към международните усилия за борба с тероризма и пиратството в региона на Африканския рог. Ще направя кратък преглед на най-новата история на моята страна. Както може би знаят повечето от нас, Сомали Ленд между 1884 и 1960 година бе британски протекторат пет дни след обявяването на своята независимост, Сомалиленд се обедини с Сомалия. Бе създадена Велика Сомалия, която обединяваше няколко бивши европейски колонии. За съжаление, това решение се оказа акт с катастрофални последици за нашите граждани, тъй като те бяха изключени от процеса на вземане на решения, бяха изключени от участие в управлението на страната. През 1961 година сумалийските въоръжени сили извършиха преврат. След завземането на властта, през 1969 година Сият Баре установи жестока военна диктатура, която извършваше ужасяващи жестокости срещу жителите на Сомали Ленд. Бяха избити хиляди цивилни граждани, много повече бяха разселени в съседни държави или в европейски страни. Нашата столица и други градове бяха обект на унищожителни нападения. След падането на Сият Баре през 1991 година жителите на Сомалиленд взеха решение отново да установят своя суверенитет и независимост обявихме независимост на 18 май 1991 година. Междувременно се приложиха традиционни методи за решаване на конфликта, приложи се подходът отдолу нагоре. Всичко това стана по инициатива на местното население. На 31 май 2001 година бе проведен референдум. Жителите на Сомалиленд препотвърдиха своето желание за независимост. През 2002 година бяха проведени местни избори, през 2005 парламентарни, през 2003 и 2010 се състояха президентски избори. На последните президентски избори бе установен постигнат, извинете, мирен преход в властта. Всички избори, които бяха проведени от 2003 година насам, бяха обявени за свободни и справедливи. Финансираме се най-вече от наши представители в диаспората. Над 400 000 ученици посещават начални и средни училища. Повишиха се приходите към държавния бюджет. Така успяхме да дадем възможност за безплатно начално образование, както на момчетата, така и на момичетата. Сомали Ленд застава зад спазването на принципите на международното право. Немалко държави все още не са ни признали като държава. Нека сега накратко се спра върху няколко основни въпроса. Първо, отговаряме на всички критерии за квалифицирането ни като държава съгласно обичайното международно право. На наша територия постоянно пребивава определен брой хора, имаме съответните структури, които ни дават възможност да встъпваме в отношения с други държави. Освен това, през 60-те години се обединихме с бившия италиански протекторат Сомалия изцяло на доброволен принцип. Признати сме първо 35 държави членки на ООН. Признати сме от тях преди да се обединим с италианска Сомалия. Съюзът се разпадна. Има и други примери за това. Бяха създадени, например, Мали и Сенегал. А Сенегамбия, от Сенегамбия бяха създадени Сенегал и Гамбия. Така бяха създадени и Египет и Сирия. Разбира се, признаването е политически, а не правен акт. Политическите фактори играеха важна роля – по отношение на някои държави, които не ни признават. В Африка и в други части на света няма особено голямо желание за промяната на вече установени граници. Такава промяна предизвиква безпокойство, но нашите граници съвпадат с тези на британския протекторат. Тоест единственото, което изискваме е да се върнат границите от времето на колониалното управление. В миналото Сомалиленд вече е бил независима суверенна държава. Бил е признат от международната общност и от ООН. Говоря за 1960 година. Освен това, и това е най-важното, гражданите на Сомали Ленд вече не веднъж, включително и по време на референдума, когато 97% се обявиха за независимост, са изразявали своята воля за независимост. Сомалиленд е демократична държава, радваме се на мир, на стабилност, прилагаме принципите на върховенство на закона. За съжаление, международната общност не отчита всичко това. и признава единствено границите от периода 60-та до 91 та година. Но според нас е глупаво да се връщат границите, които са съществували в продължение само на 31 година а британският протекторат Сомалия съществува в продължение на 76 години. Били сме британски протекторат в продължение на 76 години, като се прибави към този период и периода, в който сме били независима държава, то можем да кажем, че съществуваме като такава вече от повече от век. Виждането за Велика Сомалия не сработи. Защо отново да залагаме на този проект? Нека се установят две държави, които мирно да съществуват съвместно. Сомалиленд има капацитета да помогне на Сомалия да се справи със своите проблеми, при положение, че Сомалия ни признае. Призоваваме международната общност Европейския парламент и държавите членки на Съюза да признаят каква е реалността. Време е да се признае, че съюзът между Сомалия и Сомали Ленд съществуваше само до 1991 година. Не можем да се върнем към този проект, който се провали. Европейският съюз може да изиграе важна роля по отношение на международната общност. Може да я убеди да преразгледа вижданията си. Ако не се променят нагласите, може да се пропусне една наистина добра възможност за стабилизирането на африканския рок. Ако Сомалиленд бъде признат в международен мащаб, ще можем да привлечем повече международни инвестиции, да получаваме и заеми от международните финансови институции. Това ще повиши заетостта, ще повиши приходите към държавния бюджет. Така ще можем да предоставим по-добри услуги на своите граждани. Ако намалим безработицата, най-вече сред младите хора, тероризмът и радикализмът ще станат по-малко привлекателни. Ако имаме повече приходи, ще имаме и по-ефективно функциониращи сили за сигурност. Така ще се превърнем в добър партньор в борбата срещу тероризма, екстремизма, пиратството и всички други отрицателни явления, на които сме свидетели по света ще можем да укрепим и демократичните си структури. Така в още по-голяма степен ще дадем добър пример на други държави. Ще им покажем, че може на низово ниво да се установи мир и да се изгради демокрация. Нека кажа няколко думи за отношенията ни с Сомалия. Изпитваме съчувствие към сомалийците по явни причини – Приветстваме извършеното от мисията Амасом. Благодарим на международната общност за това, което направи за Сомалия. Благодарим и на Европейския съюз за това, че подпомага Амисом в борбата срещу Ал-Шабаб. Вярваме, че в Сомалия може да бъде установен мир. Гражданите заслужават това. Има политически различия между нас и правителството в Могадишо, но се опитваме да ги преодолеем по пътя на преговорите и диалога. За през 2012 година започна диалогът между Сомалия и Сомалилен с цел изясняване на отношенията между двете страни. Турция се включи с цел да улесни процеса. Призоваваме и вас да участвате в този диалог. Уверени сме, че той ще доведе до напредък. Уверени сме, че по пътя на диалога ще постигнем и независимост от Сомалия. бе проведена среща между президента на Сомалиленд и президента на Сомалия. Тя се състоя в Джибути миналия месец. На тази среща бе поет ангажимент за продължаване на разговорите бихме искали по-категорична подкрепа на този диалог от страна на Европейския съюз и държавите членки. Европейският съюз участва само в първия кръг на разговорите. Диалогът е единствена по рода си възможност за постигането на споразумение за установяването на Сомалиленд като независима държава. Надявам се, че Европейският съюз ще прояви по-голяма ангажираност. Призоваваме за участие и Африканския съюз и ООН. Сомалиленд. Ленд може да участва в борбата срещу пиратството, екстремизма и тероризма в региона на Африканския рок. Ние сме една умерена ислямска държава, която категорично се обявява против радикализма и тероризма. Сътрудничим си с други държави от региона, както и с международната общност при обмена на информация. Добре осъзнаваме, че тероризмът в нашия регион може да се отрази и върху Европа. Пиратството по крайбрежието на Сомалия, това е явление, което за съжаление се засили през изминалите две години. Сомалиленд изигра ключова роля в борбата срещу пиратството в региона. Участвахме в контактната група по въпросите на пиратството както и в пилотния процес. Европейският съюз е най-големият донор в Сомали Ленд. Установени са дългогодишни приятелски взаимоотношения между вас и моята страна. Наистина сме ви благодарни за вашата подкрепа. Дания и Обединеното кралство скоро време ще установят свои представителства у нас. Призовавам и другите държави членки да ги последват. Моят колега, министърът по въпросите на националното планиране и развитие, е запознат подробно с помощта, която предоставя Европейския съюз на Сомалиленд. Ако увеличите размера на помощта си, ще можем да укрепим върховенството на закона, да се борим срещу младежката безработица, както и срещу насилието на основание на пол. В заключение, нека още веднъж ви благодаря за вниманието и за времето, което ми отделихте днес. Сомалиленд е една мирна, демократична, стабилна държава. Високо оценяваме подкрепата, която получаваме от Европейския съюз международната общност трябва да направи повече, за да допринесе за стабилизирането на африканския рок. Благодаря. Благодаря, господин министр. Сега искаме да проведем разискване с участието на депутатите от тази комисия. Господин Лич получава думата, има малко желаещи за изказвания, така че имаме повече гъвкавост. Моля. Благодаря ви най-сърдечно за направеното изказване. Благодаря ви също най-сърдечно за това, че докладвате за това какъв е ходът на развитието при вас. Аз прочетох един доклад е, във връзка с това колко много усилия са вложени по време на е, установяването на независимостта. Също така да се провежда добър е, обществен процес, изграждане на демократични структури и вие сте минали стъпка по стъпка целият този процес. Благодаря ви много за вашето изказване, благодаря ви и за е, приноса, който е, правите в региона на арабския рок във връзка с борбата с пиратството. Също така въпросът с тероризма в този регион трябва да а, бъде посрещнат активно. Има два въпроса. Съществува Европейско бюро и Европа като най-голям донор. Бихте ли посочили къде всъщност са най- е, големите лостове за подкрепа от страна на Европейския съюз и е, в кои области желаете повече подкрепа от Европейския съюз, къде смятате, че тя е уместна. И второ, вие споменахте, че Дания и Великобритания са активни е, в представителството. Кои други страни, освен тези две, биха провеждали сътрудничество с Сомалиланд? Кои са най-активните страни в контактите с вас, за да подкрепят е, определено развитие във вашата страна? Давам думата на следващия оратор. Благодаря, господин министър, за вашето изказване. Думата има господин Галер. Понякога е така, че някои признати държави са, така да се каже, fail states и други единици, които не са международно признати, всъщност развиват фактическа държавност и, и могат да изградят административна система – която в по-голяма степен очертава пред хората перспективи и им дава сигурност. Един подобен случай сте вие пред нас. Моят е, въпрос всъщност е следният. Как е, искате да процедирате в рамките на Африканския съюз е, искате е, да правите нещо като реклама, следвайки примера на Южен Судан, общо признание да получите в цяла Африка или пък по-скоро залагате на това с вас да има отношения де-факто, които не са признати международно, с други думи, е, вие да твърдите, съгласни сме да има сътрудничество с нас, е, да се провеждат е, проекти за развитие. Това всъщност е път, който е свързан с по-малко конфликти. Ние като Европейски съюз Например, подкрепяме правителството в Могадишо. Имахме в Уганда преди няколко години обучителна мисия в Уганда. Подкрепяме Амисон в борбата срещу Алшабаб и всъщност имаме перспектива за останалите части, за останалата част на Сомалия. И тук вече възниква въпроса как се съчетава всичко това. Мога ли да приема, че вие не насочвате усилията си към разгорещен конфликт с Могадишо, се опитвате да започнете диалог. Как трябва да се прецени от ваша гледна точка готовността Могадишо да ви възприеме сериозно като партньор и след това да се направи една крачка по-нататък, а именно да бъде признато разделението? Благодаря, господин Танък. Благодаря, господин председател. Аз отдавна подкрепям вашето искане, господин министър, за независимост. Моята група се отнася с разбиране към това искане. По време на предишния мандат аз бях докладчик за африканския рок. Трябва да кажа обаче, че беше трудно да се спечели подкрепа в тази комисия. И може би аз съм единственият депутат тук, който е бил в Сомали, Ланд. Аз бях прият на много високо ниво. Вашата страна е пример за стабилност и демокрация в размирен регион. Както казах, вие обосновахте от морална и правна точка защо Сомалиланд заслужава признание, тъй като сте имали такова признание през 60-та година. Въпросът е защо Джибутия е държава, Те са успели да направят така, че да получат суверенитет след деколонизацията на страната от Франция. От 20 години насам ви имате стабилно самоуправление и, както казвате, имате всички характеристики на държава. Участвахте в противодействието на пиратството, борихте с Алшабаб, в страната се изповядва умерен ислям. В моята страна, Великобритания, ние не сме готови да изиграем водеща роля в, за реализация на вашето искане. В Лондон, по време на конференцията в Сомалия, въпроса за държавността на Сомалиланд – си остана отворен въпрос. Не беше, искането не беше отхвърлено, но въпросът не беше и разгледан. Глобалната общност продължава да е, иска да се създаде тази държава. Могадишо е географски и културно от, е, е далеч от е, Исак и мисля, че в много отношения вие ако бяхте независима държава, щяхте да бъдете по-дружелюбни през последните десетилетия. Имаше две независими държави, Южен Судан и Еритрея. И аз мисля, че ако постигнете държавност, ще постигнете повече успеха. Два въпроса. Какви са перспективите за Бърбара? за да стане търговски център. Как стои въпроса с петрола и газът? Говори се за изграждане на тръбопровод през вашата територия. Това може ли да стане? Какъв е ваше, какво стана с вашия потенциал за добивната промишленост? Благодаря, господин Танък. Три, останали са трима души. Много ви моля не повече от две минути, за да имаме достатъчно време за отговори. Благодаря, господин министр. Корегата Галер каза много уместно, че е, изградени съществуващи държави се провалят, докато Сомалиланд е постигнал напредък. И имам приятели, които са били в Сомалиланд и носят добри новини. Има обаче сериозни доводи. Ефективно правителство, демократични избори, референдум. Всичко това е в част на света, в която има нестабилност и размерици. Аз се отнасям с разбиране към вашите цели и въпросът ми е свързан с отношението на Африканския съюз. Според мен това ще бъде решаващо, ако страните във вашия континент подкрепят вашата цел. Тогава би било по-лесно. Много се радвам, че беше създадена служба на Европейския съюз – но бих казал, че основният критерий би бил упоритост и непрекъсната проява на желанието ви да стабилизирате региона, да се осигури мир, и економическа стабилност и правосъдие. Ще имате много подръжници тук и се надявам, че тази подкрепа ще се превърне и в политическа воля. Госпожа Савояс. Благодаря. Аз съм един от новите членове, които споменахте, но в миналото Бях член на шведския парламент в комисията по външни отношения. Следих вашата работа много внимателно. Няколко делегации посетиха Сомалиланд и смятам, че вие сте демократичен модел в тази част на Африка. Въпросът, който искам да ви задам е следният. До вас има една страна Пунтланд, Пунтланд е, има съвсем различен статут. Разговарял съм с мнозина граждани от тази страна. Те казват, че не искат независима държава, а, засилена автономия. Какви са вашите взаимоотношения с Пунтланд? Движи ли се Пунтланд към независимост или все още биха предпочели да имат автономия. И сега последният оратор. Благодаря. Искам да кажа, че тази среща ми е много приятна. Аз Вашата диаспора е широко разпространена в много части на Европа и ми прави впечатление е, желанието ви за е, държавност. Е, има две международни председателства. Сенегамбия е нова страна, която продължи няколко месеца. Надявам се, че разговорите в Джибути ще се развиват по положителен начин. Приветствам факта, че голям брой е, страни приемат, подкрепят фонда за подкрепа на Сомалиланд. Много се радвам, че се работи и по въпрос свързани с обряз в противодействието на теми табу, като обрязването на женските полови органи. Аз искам да призова всички държави членки да се обединят зад каузата за признаване. Приветствам тази възможност да благодаря на чара Станах за подкрепата му за Томали Оланд. Надявам се, че ще успеем да създадем група за приятелство с Сомалиланд каня всички заинтересовани колеги да се свържат с мен. Никоя група не би трябвало да, да си присвоява този проект. Благодаря ви. Благодаря. Извинявайте, остават ни само 5 минути. Надявам се, че има, това ще ви бъде достатъчно, за да отговорите. Ще отговоря само на някои от въпросите. Моите колеги ще поемат. Благодаря на унези, които говор... Благодаря на колегите, на, на депутатите, които а, се изказаха. Аз съм учил в Германия, но немският ми не е за това ще говоря на английски. Въпросът, който беше повдигнат за Европейския си е гати разговорите. Както казах, Сомалиланд беше независима държава в миналото. Всъщност съвсем различна от Южен Судан и други страни, които постигнаха независимост. Ние бяхме независима държава и решихме доброволно, доброволно да се присъединим към Сомалия с намерението да създаде голяма Сомалия Джибути, част, е, която стои от Кения и Сомалия. Този акт за единство никога не е бил ратифициран и затова гледаме на себе си като на независима страна. Но били сме независима държава и смятаме, че Сомалиланд е уникален случай. За повечето страни, може би Египет или Сирия, имат подобни черти. Но имали сме независимост, бяхме член на международната общност и решихме да се присъединим към Сомалия. И сега искаме да възстановим независимостта си бихме искали този процес да се основава на диалог, преговори и започнахме процеса. Тъжното е, че през години е, че няма Сомалия, няма власти в Сомалия, с които да разговаряме. Едва сега международната общност признава, че Сомалия, която съществува благодарение само на международната общност, Започнахме разговорите през 2012 година и смятаме, че тези разговори ще доведат до развод по взаимно съгласие, развод между две страни, които са се обединили, които те са обединили доброволно и сега искат да се разделят доброволно. Някои споменаха, че Джибути е независимо. Това е френският Сомалиланд. Те постигнаха независимост и решиха да не се присъединяват, защото видяха какви проблеми възникнаха в Сомалиланд. Джибути решиха да бъдат самостоятелни и да не бъдат част от процеса кой, през който преминаваме в момента. Имаме стабилна страна, демокрация и мисля, че отговаряме на всички изисквания за държавност, определени граници, чудесни отношения с съседите. Имаме посолства в много части на света. гледаме на себе си като на де-факто независима страна. Но тъй като нямаме признание, не сме член на ООН, възникват много въпроси, свързани с развитието и съм убеден, че колегите ми могат да се спрат по-подробно на това. Искам само да подчертая факта за Пунтван. Пунтван е част е е част от Сомалия, част от италианската част на Сомалия и те решиха да се присъединят към нея. Сомалия сега има федерално устройство. Пунтланд е неразделна част от Сомалия и е в границите на италианската част на Сомалия. Сомалиланд е съвсем различна. Ние бяхме част от английската Сомалиланд и постигнахме своята независимост преди италианската част. Понтланд, разбира се, е част от Сомалия, не иска да бъде автономия, а е част от процеса на Сомалия. Това е част от федерална държава и ще остане такава, но Сомалиланд е бивша британска колония със собствени граници, независимост и определено смятаме, че трябва да бъдем признати възоснова на условията, на които отговаряме. Ние работим с ИГА, държавите членки, които посетиха страната. Имаме посолства във всички съседни страни. Обеден съм, че страните на Европейски съюз ще осъзнаят това. Очакваме Европейския парламент да разбере историята на Сомалиланд и да подкрепи нашата кауза. Защото при нас нещата вървят добре. Жалко е, че е, се, много често се възнаграждават войните. Европейски съюз инвестира в страни като Сомалия и други части на света. Аз съм е, бил част от е, силите на ООН в Дарфур и съм запознат с проблемите на мира и стабилността. Всички подкрепят онези страни, в които има размирици, в които хората се избиват. Само, че когато нещата вървят добре, вместо да бъдеш възнаграден за е, добрата работа, те забравят и тогава казват, а, там всичко е наред, е, да, ги, да не ги закачам. Смятам, че Европейския съюз и Европейския парламент трябва да насърчават унези, нези, които постигат добри резултати. Те трябва да имат възможност да вървят напред. Имаме нужда от вашата помощ в областта на развитието. Ще дам думата на своя колега. Lo siento no tenemos más tiempo los intérpretes. Времето за заседанието вече изтича, казва председателят. Pero solo una porque los intérpretes tienen que... Беше зададен въпрос без микрофон току-що. По въпроса за Бебра, вече е изразено желание за използване на пристанището на Бебра за износ. Според нас Бебра може да се използва не само от Сомалия, но и от Южен Судан. Може да послужи за коридор нещо, което Европейският съюз подкрепя. По въпроса за газопровода, тази година китайски дружества ще започнат проучване и експлоатация на газовите залежи. Ще има възможност да се използва пристанището Бебра за износ на газ към Етиопия. Има две петролни дружества, които получиха от нас концесии за експлоатация на нефтени залежи. Председателят благодаря на делегацията от Сомалиленд. Съжалявам, че времето ни изтече. Председателят любезно благодари на преводачите. Закривам заседанието. Ще се видим на следващото си заседание на 26 януари. Thank you very much.